Скъпи колеги, е, може би се питате защо се бавим с началото. Е, чакам господин Пандери, а, Панцери, а ето, че той е тук. Добър ден. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Уважаеми госпожи и господа, добре дошли на днешното заседание на Комисията по външни работи. Първата точка е приемане на дневния ред. Ако не постъпят възражения, ще смятаме, че се приема дневния ред. Съобщение на председателя за сега няма да се спирам на тази точка. Преминаваме направо към трета точка. Препоръка до съвета комисията и СВД относно Либия. Колегата Панцери е докладчик. Е, междувременно знаем, че е, има 173 внесени изменения. Господин Панцери вече се е срещал на първа е, консултация с докладчиците в Сянка и е, са обсъдили неговото предложение за 17 компромиса. Така че господин Панцери сега ще ни запознае с състоянието на нещата. И така, благодаря, господин председател. Съжалявам, че позакъснях. Позволете ми първо да започна с думи на благодарност към секретарията на комисията и докладчиците в сянка за чудесното сътрудничество. Става дума действително за една трудна тема. Междувременно, както вие съобщихте, има подготвени 17 компромисни е, предложения които в по-голяма или по-малка степен обхващат тези 173 внесени изменения. Опитваме се да очертаем по реалистичен начин ситуацията в Либия. Има все още много работа, за да се справим с настоящата криза. Какви са възможностите за различни инициативи и докъде стигат тези възможности? Ние първо приветстваме плана на ОНЕ за Либия. Това е единствения начин, според нас, е да се преодолее кризата, но времено посачваме и трудностите. Смятаме, че е неизбежно е, да се настоява за едно правителство на съгласието, е, за да могат е, да се овладеят трудните процеси. Що се отнася до измененията, ние се спираме на задълженията да се изгради Либия на базата на една регионална стратегия. Същевременно обръщаме внимание и на необходимостта всички е, актьори в този регион, не само в Либия, е, да е, обединят силите си и се надяваме, че е, на една международна конференция за Либия ще могат да се решат и голяма част от въпросите, така че да се спре използването на сила, да се засилят международните процеси на сътрудничество. До края на 2018 година смятаме, че трябва да се е, започне с възстановяването, е, включително и в економиката, е, венецианския процес. Е, естествено, необходимо е легитимно избрано е, правителство. И така, това е рамката е, Необходимо е естествено да се включат отделните етноси, международните организации в целия този процес. Осъждаме злоупотребата, нарушенията срещу правата на човека, на мигранти, на бежанци и смятаме, че трябва да се обърне особено внимание на преследването на нарушения на правата на човека а също очертаваме и възможностите за решаване на проблемите на хората в страната. Много от проблемите, които сме е, посочили, е, са включени тук в компромисите. Става дума и за докладчиците в сянка, и за изменения внесени от колегите. Надявам се, че по този начин създаваме една а, е, максимално а, е, широка основа за а, е, съгласие. Да, благодаря, господин Панцери. А, предвидели сме 10 минути за тази тема. Пет колеги са поискали да се изкажат. Щетина Тенък, Лах, Билер, Касталдо, някой друг. Господин Бетини, господин Хачи Джорджо, Някой друг желая ли да вземе думата? Така, всъщност вече имаме проблеми с времето и чисто математически проблем. С време, за времето, което ни остава, можем да отпуснем най-много по две минути на всеки от ораторите. И така, господин Щетина. Благодаря, е, господин председател. Е, позволете ми първо да благодаря на е, колегата Панцери, както и на останалите колеги от другите политически групи, които участват в процеса. Занимавам се с проблемите в Либия от много време и организирах и е, конференция във връзка с е, проблемите в страната. Организирахме тази конференция, за да разберем по-добре от какво точно се нуждае страната за изграждане на демокрацията, за укрепване на стабилността, за е, гарантиране на сигурността на беженците и мигрантите. Имали сме до този момент само една среща на докладчиците в Сянка. Опитахме се в дух на разбирателство да се споразумеем за компромисните предложения. Имахме много малко време, за да обсъдим списъка за гласуване. Първоначално дори поискахме да се отложи гласуването. Но в крайна сметка успяхме да постигнем споразумение и ето, че можем е, и да подкрепим списъка за гласуване. Благодаря на всички колеги и се надявам, че утре ще е, е, успеем да се справим и с гласуването. Чар Станок е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Е, благодаря, колега Панцери. Е, ще бъда съвсем кратък. Е, Участвам съм в консултациите с останалите докладчици в сянка е, по компромисните предложения. Имахме коментари във връзка с трите страни, е, които са в непосредствена близост до Либия. Естествено, нещата се свързват и с финансиране, и с стабилизиране на ситуацията в целия регион. Господин Над не го виждам в залата. Той има, може би, друго мнение, но той поне беше така човек, който опонираше най-вече на споразумението, които постигнахме. Специалният пратеник на ОНЕ Саламе ръководи процеса, според нас е, добре. Плана за действие на ОНЕ е рамката, в която трябва да се търси решение на въпроса. Европейския съюз, естествено, в момента има редица проблеми все още. Е, е, най-вече по отношение на миграционните потоци, положението с правата на човека в Либия, съоръженията за задържане на тези хора е, нещата се свързват и с Ирак, и с много други африкански страни. Е, изобщо каталога на проблемите е изключително, списъка е изключително дълъг. Но плана за действие е, за Либия е, по такидата на ООН трябва, е, според нас, да бъде рамката, в която да се постараем да постигнем повече стабилност и укрепване на демокрацията в тази страна. Става дума за една дългосрочна амбиция. Процесът ще бъде продължителен но Европейския съюз би могъл да допринесе за тази стабилност и сигурност, за, за, предоставяйки повече хуманитарна помощ за решаване на Сахел, сахарската криза и ние се надяваме, че по пътя на хуманитарната помощ и на сигурността и стабилността ще можем да допринесем в по-голяма степен. Зелените всъщност са, преди Обединената левица, така че госпожа Лохпилер има думата сега. Давам думата според размера на групата. Благодаря, господин председател. Благодарим на докладчика за това, че една голяма част от нашите предложения бяха включени в компромисите, най-вече фокусирането върху проблемите на жените, на младсинствата, за постигането на дълготрайно споразумение на политическа основа, за това, че не бива да се допускат военни действия без правно основание. Освен това и призива Либия да подпише подпише Женевската конвенция за е, беженците и протокола от 1967 година, както и създаването на правителство на национално съгласие. Е, нашата група обаче не може е, да подкрепи онези компромиси, които се отнасят до европейската политика по отношение на миграцията от Либия. Имаме предвид и операцията София и операцията Си Гардиан на НАТО. Ние не подкрепяме и някои от е, действията във връзка с е, гражданската мисия за е, подкрепа на Либия. Смятаме, че не се постигат необходимите цели и резултати, но в крайна сметка ще подкрепим споразумението. Междувременно в немските медии прочетох, че става дума за действително много-много нарушения в рамките и на армията в Либия и смятам, че една голяма част от нашите предложения по тази причина не могат да бъдат реализирани. Давам думата на следващия оратор, господин Кузо Перми. Да, благодаря, господин председател господин Панцери вече знае, че ние намираме някои от неговите предложения за добри, други обаче не. Ситуацията в Либия показва как не би трябвало да се действа. И когато започнем подобни инициативи по отношение на Сирия, трябва да се получим от лошия опит в Либия. Либия в момента е една от най-бедните страни в света. Управлява се от различни кланове. Правилата се определят до голяма степен от ислямска държава, от Даеш. При препоръката ще се въздържим. Някои от измененията ще бъдат подкрепени от нас, но в крайна сметка ще се въздържим при гласуването, тъй като сме против всичко това, което се случва на границите на Либия. Зоните, които о, са създадени и каналите за така да се каже, за облегчаване на а, а, мигрантите, а, не е, водят до е, желания резултата. Так му обратното става дума за пирати, за бандити, които всъщност тормозят хората. Е, и тези криминални типове се подкрепят понякога и от други сили. Господин Кастадо, нека първо да ви кажа, че благодаря на господин Панцеви за прекрасната работа и за начина по който той работи с докладчиците в сянка. Генерал Хафта най-вероятно е, е мъртъв. Това е именно веста, която, за която говори колежката Лохпилер. Е, е, естествено, всеки елемент е много важен за ситуацията на място. Е, има различни сценарии, положителни, отрицателни, които трябва да анализираме естествено внимателно. Ако генерал Хаптан действително е загинал, тогава това ще се е, отрази неблагоприятно на ситуацията. Ще се водят битки за ръководството на е, армията, за наследника на нафта. Естествено, че е, инфраструктурата трябва да се има предвид, когато говорим за състоянието на нещата в страната. Има твърде много фактори, които водят до тази нестабилност. Ще трябва и при дебатите в пленарна зала да е, имаме предвид, че е, ако сега ситуацията в Либия коренно се промени, може би ще трябва да се отложи обсъждането и е, гласуването в пленарна зала. Подкрепаме изцяло плана на действие на не. Това е точната рамка, подходящата рамка за подобряване на ситуацията. И така наречените милиции трябва да се контролират. Е, те се подкрепят от е, различни е, сили и страни. Благодаря. Има още и трима колеги, които биха желали да се е, е, изкажат е, след което ще приключим с списъка на, гласуващ, на изказващите се. Е, директ. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Този доклад ми прави добро впечатление. Много е конкретен. И се вижда, че положението е много внимателно описано. Трябва да сме единни, според мен, защото трябва да изпратим ясен сигнал в една доста заплетена ситуация. Надявам се да намерим широко мнозинство. Всички препоръки от наша страна, разбира се, трябва да си съвпадат, да съвпадат с инициативата на Италия. Това ще стане ясно през едните седмици. Италия е държавата, която е най-засегната сред държавите от Европейския съюз. Не само заради миграционната криза, а и заради историческите си връзки с Либия. Благодаря, господин Хаджи Джорджо. Има думата. Благодаря за този доклад, господин Панцери. Имаме както положителни, така и отрицателни точки. Не може да се каже много повече преди гласуването за хаоса, който цари в Либия. Джихадистите се вихрят, има трафик на хора от страна на ислямска държава. Може би генерал Нафта е мъртъв. Въпросът ми е тези препоръки, по които ще гласуваме сега, как ще бъдат приложени на практика. Има ли някаква информация за възможното приложение на нашата препоръка. Не искам да препращам към правомощията на някои държави членки а, на Европейския съюз. Може би ще има и други желащи да се изкажат от тези държави. Господин... господин председател, съвсем набързо три неща. Първата бележка много е трудно да се дестабилизира една държава. Много по-трудно е след това тя да се а, реконструира. Това, което беше направено в Либия, е невъзможно сега, защото няма лидери да си представим ситуацията с Сирия. Ако президента Асад не беше в същата ситуация, защото нямаме същите елементи на конструкцията. Втората бележка без държава е абсолютно невъзможно да се помогне за развитието. Няма неправителствена организация, просто трябва да се направи една анкета за това как се използват фондовете, но а, виждам много неефикасност а, в а, управлението на помощта. Третата бележка, която искам да направя, с, с смъртта на генерал Автар и е, и с неговото оттегляне аз не зная точната ситуация, макар че съм във връзка с, с непосредствения му екип. В тази ситуация ми се струва практически невъзможно да се премине към изграждане. Аз съм много песимистичен, когато няма генерали, които да ни помогнат, няма да има сили, които да може да възстановят една държава и нямаме тези елементи. Ако ги нямаме, се опасявам, че дестабилизацията, която наложи Запада, не може да доведе до намиране на решение. Okay, thank you, Mr. Schaff. Благодаря, господин Шафхаузер. Искате ли да отговорите, господин Панцери, съвсем накратко? Искам да благодаря сърдечно на всички колеги, които се изказаха, които работиха с мен. Аз също не мога да знам със сигурност дали господин генерал Хафта е починал или е в тежко здравословно състояние, дали е бил опериран. През миналите седмици имаше много информация за това, че здравето му не е добро. Във всеки случай, може да предположим, че все още се намира в Либия – ако има отрицателни събития, очакваме ситуацията да се промени. Тук съм съгласен с моите колеги, които казаха, че нещата се менят. Ако искаме да се променят към добро, трябва да окажем политическа подкрепа и сега се надявам съвета да се съобрази с нашите препоръки. Благодаря още веднъж на всички. Много благодаря за това кратко обсъждане. Ще гласуваме в комисията утре сутринта. Гласуването в пленарна зала ще бъде в седмицата между 11 и 14 юни. Следващата точка от дневния ни ред е Точка номер 4. Препоръка до съвета, комисията и заместник председател на комисията Върховен представител относно преговорите във връзка с съвременяването на споразумението за асоцииране между Европейския съвет и Чили. Внесени са 69 изменения. А, има и изработени компромисни изменения. Има думата господин Танък. Много благодаря. За мен беше удоволствие да работя по този доклад. Аз съм бил в Чили преди много години в по-мрачни времена и от тогава съм свидетел на процеса на демократизация и възхода на економиката в Латинска Америка, в Чили. И сега като докладчик по модернизирането на споразумението за асоцииране, аз съм свидетел преди 20 години, когато беше сключено първото споразумение. Тогава господин Салафранка беше докладчик. сега става въпрос за модернизирането на това споразумение. Нашата комисия се занимава с диалога и сътрудничеството в тяхното реално изменение. Имаме пет компромисни изменения и сравнително малко внесени изменения като тяло, 69 на брой, за 16 от 39-те изменения, които не бяха включени в компромисните изменения, ще гласувам а, за. Другите се отхвърля по много причини. първоначално бях за изменението на зелените под номер 19, но всъщност след това видях, че има фактическа грешка, защото там се казваше, че САЩ е най-големият търговски партньор за, на Чили. А, всъщност се оказа, че а, Китай е най-големият търговски партньор, също въжи и за Бразилия. Това някак си остана извън а, нашето внимание, а, именно ролята на китайската економика през следващите години може да се видоизмени но това изменение на зелените все пак да бъде включено. Подкрепата ми, а, за изменения включват а, а, твърдението, че а, Чили е много важен а, търговски партньор, който споделя нашите ценности. А, смятам, че трябва да отчетем големите промени през миналите 30 години в тази държава, след завръщането и към демокрация, след периода на военна диктатура, а, при генерал Пиночет. Някои от измененията бяха твърде обвързващи, изискващи или пък твърде отрицателни. Сега ще изслушам с интерес коментарите на моите колеги и докладчиците в Сянка, за да направим този доклад още по-добър, респективно препоръката. Благодаря на господин Танък, господин Зовко и господин Касталдо искат да се изкажат. Господин Сов, госпожа Совко като докладчик в Сянка от НП. Много благодаря, скъпи колеги модернизирането на споразумението за сътрудничество и асоциация в, с, с Чили ще промени към добро както търговските, така политическите ни взаимоотношения ще се отрази добре на политиката по сигурността. Приветствам предложението на господин Танък за изменения в компромисни изменения. Те отчитат позицията на НДП по най- основните въпроси. Аз самата посетих Чили, срещнах се с харватската диаспора там. Тя играе важно значение за напредъка на държавата и за това съм подчертала значението на различните национални а, общности в а, Чили за развитието на демокрацията. Сега господин Танък спомена за ролята на Китай. Аз смятам, че трябва да се опитаме да запазим европейското влияние в а, тази част на света. Благодаря, госпожа Зовко. Сега господин Касталдо има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Първо, благодарности на докладчика Чарлз Танък за неговия чудесен доклад. В днешно време споразумението за асоцииране в Чили е много важно и представлява ключов аспект за развитието на взаимоотношенията ни с Латинска Америка, защото а, все по-малко можем да сме сигурни в отношението на САЩ. А, Китай а, настъпва и виждаме, че е най-важният търговски партньор на Чили. Затова смятам, че заедно трябва да подходим към различните предизвикателства. Само пример са измененията в климата. Радвам се, че много от измененията бяха включени, особено 28 изменение нуждата Чили да се справи с много опорити и стари проблеми, свързани с коренното население. Манго Бурун е единствената етническа група, която е оцеляла след, идването на европейците в Южна Америка. Съвсем наскоро чилийското правителство каза, че в техните територии е, трябва да се развива земеделието. в изменение номер 31 се казва, че ли трябва да бъда призована а, да предприеме действия за борба с а, тероризма. След а, диктатурата на Пиночет тероризмът беше дефиниран много общо. А, сега може да се подходи по-конкретно. Николао беше представител от което беше арестуван, задържан, трябва неговите права да бъдат спазени. Не бива да допускаме етноса Мапуча да загуби както териториите, така и правата си. Благодаря на господин Касталдо. Други желащи да се изкажат? Не виждам такива. Господин Танък. Благодаря на двамата докладчици в Сянка за окоръжителните им коментари. Моята колега от НП. Да, знам, че много чините от хаваски происход и членове на диаспората са много успешни в економическо отношение. Действително, в Латинска Америка има много европейски общности. Има много фамилни връзки, пътуващи за туристическа цел хора. Действително трябва да запазваме и да, изграждаме тези връзки. По коментара на колегата Касталдо, мапучи са най-голямото етническо младсинство в Чили. Действително важно е те да бъдат третирани без дискриминация и правата им да бъдат спазени. Моята група изцяло подкрепя тази позиция. Радвам се, че вие подкрепяте компромисите ми и изменения. Надявам се утре да гласуваме с голямо мнозинство за този доклад. Благодаря, Чарлз. Ще гласуваме утре в комисията, а на сесията през юни ще гласуваме в пленарна зала. Сега преминаваме към пета точка от дневния ред а, имаше мисия за наблюдение на президентските избори а, на 15 април 2018 година в Черна гора. Сега, преди да дам думата на Фабио Касталдо, а, ще припомня, че разговаряхме през март а, с Зоран Пашин, а, министър на външните работи на Монтенегро, на Черна гора в нашата комисия. Черна гора е изправена през, пред доста проблеми, свързани с политическото стабилизиране. Сега давам думата на господин Касталдо. Grazie Presidente, colleghi, sono contentissimo di poter fare questo. Много благодаря. Радвам се, че мога да изложа резултатите от тази мисия. Разговаряхме и с комисария Хан в връзка с нашата мисия за наблюдение на президентските избори. Те бяха важни не само за Черна гора и Западните Балкани, а и за Европейския съюз. Господин Зилканович се наложи с 53% от гласовете. Това бяха едни а, редовно проведени избори, бяха спазени всички а, международни изисквания. Опозицията в миналото беше против провеждането на тези избори, но от техническа гледна точка трябва да кажем, че изборите минаха добре, бяха организирани а, и координирани по-добре, отколкото в някои държави членки на Европейския съюз. Ние посетихме а, градовете Косин, перан и пътувахме из а, различни региони. Процедурите бяха спазени с някои малки изключения, които не се отразиха на резултатите от изборите. Една част от а, нарушенията бяха свързани с а, самите изборни урни, които а, не бяха достатъчно стабилни. А, и това бяха сравнително дребни нарушения, които могат да бъдат за бъдеще отстранени, разбира се. Бях изненадан от добрата организация на изборите. Видяхме, че има предизборна борба. която не беше толкова широко отразена. Имаше седем кандидати а, общо. Тези избори бяха насрочени. А, всъщност изборите на местно ниво от март а, се смятаха за доста по-важни като цяло мога да кажа, че президентските избори бяха образцови. Президента Доканович е, постигна добър резултат. Срещнахме се с представители на гражданското общество. След 27 е, години е, на преход видяхме, че политическия пейзаж се развил и станал разнообразен. Ще се спра и на няколко други аспекта. Правната рамка на изборите и ам, реализирането на препоръките а, на а, Бюрото за демократични институции и права на човека а, и комисията от Венеция. Спомняте си, че опозицията беше а, бойкотирала процесите, тъй като се изискваше мнозинство от две трети. Трябваше да се реформира и избирателното право за по-голяма прозрачност. Това беше просто но не беше направено. И прозрачността беше нещо, което наблюдавахме. има и агенция, която не функционира добре, свързана с изборите и всъщност прозрачността беше един от най-големите проблеми. също така имаше идея да се гласува онлайн, това също не беше реализирано. Членовете на избирателната комисия също а, се съгласиха с, с тези а, наши а, заключения. Господин Маркович беше а, част от а, този процес. За съжаление, ние наблюдавахме процеса само частично, тъй като разполагахме с а, повече време. Не можахме да обсъдим нашите заключения. Опозицията беше на разположение само за част от времето, с което ние разполагахме и не участва, например, в телевизионни дебати. Опитахме се да организираме интервюта по радиото. Разбрахме, че някои от медийните организации са отнели достъпа на журналисти заради а, тяхното а, не неутрално отразяване на нещата. Искахме да постигнем представителство на опозицията, което да е пропорционално. За съжаление, имаше твърде малко представители на опозицията. А самото правителство нямаше ясна политическа програма. А, имаше и подозрение на, за намеса на Сърбия и Русия. Европейският съюз е от значение за Черна гора. 60% от гражданите са за присъединяването на Черна гора към Европейския съюз. президентът е поканен да участва в зато пленарно заседание. Благодаря на господин Касталдо. Господин Пицела има, иска да вземе думата и господин Касталдо. Господин Пицела. Благодаря, господин председател. Аз искам просто само да подкрепя това, което каза нашия председател господин Касталди, когато обяснява, описваше тези президентски избори в Черна гора. Ние бяхме част от над 2000 международни наблюдатели, които идват от няколко хиляди институции. Мога само да кажа, че това бяха първите важни избори след парламентарните избори през 16-та година, които бяха проведени при драматични условия и изглежда, че тези избори бяха проведени в много по-редовна и обикновена среда. Това, което каза господин Касталдо не бяха забелязани някакви големи институционални недостатъци, но разбира се, президентските избори в Черна гора трябва да се сравняват с предишните и да се сравняват също така с официалните лица в Черна гора и как те прилагат препоръките, които бяха им направени на последните избори. Това, което искам да кажа, е, че струва ни се, че тези избори няма да засилят доверието между партиите, между страните в а, Черна гора, защото е, просто трябва да се види какви ще бъдат е, резултатите от местните избори. Въпреки всичко, според е, това, което аз мисля, повече от две трети от избирателите подкрепиха прозападните, проевропейските кандидати. Черна гора върви по прав път и ние ще можем да следим процесите. И, а, Черна гора е една от обещаващите държави в Западните Балкани. Чао Станък, благодаря на господин Ти, Пицула. благодаря. Искам да благодаря на колегата Фабиано Касталдо за отличната презентация. Искам да се възползвам от възможността, като докладчик, съдокладчик за Черна гора. Искам да поздравя президента Джуканович. Разбира се, имаше някои наредности, но нищо, което аз мога да прочета тук и да чуя от казаното господин, от господин Касталдо, не от а, а, от мащаб, че да, да повлияе на резултата на изборите. Това е едно продължаващо един продължаващ проблем във всичките ми доклади. Аз непрекъснато говоря, че трябва да се по-добри правната основа, за да се работи по изборите. Нещата вървят сравнително добре. Изборът на кандидати беше добър и както беше обяснено от колегата Пикола, има сигнал за одобряване на избора присъединяване към Европейския съюз на Черна гора. Черна гора е пример на успех. Приветствам господин Касталдо и господин Джуканович, който е един от най-възрастните държавници на Западните Балкани. Ние сме съгласни да го поканим тук. Ако си спомням добре, от бивша Югославия, Джуканович беше за кратко президент е, на Черна гора, докато тя все още беше част от бивши Югославия и мисля, че ще бъде добре той да бъде тук, е, председателя Таяни да го извика и той да се срещне с членовете, да покани той да се срещне с членовете на нашата комисия. Благодаря че а, госпожа Завко и господин Пицула кимат с глава, те добре познават а, историята на региона. Има ли други коментари по тази тема? Искаме да ви благодарим тогава, колега Фабио Касталдо, за е, това, че ни разказахте за вашата мисия. Опитваме се да спести малко време. Преминаваме към точка 6. Нашите гости тук ли са? Идват. Много се радвам, че ви виждам, господин посланник. И така, сега преминаваме към точка 7 на отдавнашни инциденти. Да, в изключителната економическа зона на Република е, Република Кипър блокирането на един кораб, който прави сондажи за газ. Приветствам посланник Николас Емилио, който е тук от е, представителството на Кипър към Европейския съюз. И също така приветстваме госпожа Ангелина Айхорст. Тя е заместник директор за Западна Европа, Западните Балкани и Турция. Благодаря ви, че ни отделихте време. Годишният доклад за напредъка на Турция, на комисията който беше публикуван миналата седмица, беше много критичен по отношение на събитията в Турция. Освен тревожната вътрешна ситуация, Турция действа все по-агресивно по отношение на своите съседи. Проведохме дебат в пленарната зала за двамата гръцки войници, които бяха задържани в Турция. Не ще обсъдим Навлизането в изключителната економическа зона на Кипър от страна на Турция, събитията от последните седмици, блокирането от турски военни кораби на един а, а, кораб, който прави сондажи, който се оперира от италианската енергийна компания ЕНИ. Турция е, е блокирала и в миналото подобни сондажни дейности. Европейския съюз, Европейския парламент, разбира се, много ясно заклеймиха турските дейности. Още през ноември 2014 година парламента прие резолюция по тези въпроси, настоявайки Турция да действа в съответствие с международното право и да спре провокативните действия в изключителната економическа зона на Кипър и без да се бавим повече. Ако нямате нищо против, Ангелина, ще дам първо думата на посланник Емилия, след това Емилио и на вас. Много ви благодаря още веднъж за това, че сте тук. Благодаря, господин председател, благодаря за топлото посрещане, за встъпителните ви думи и за това, че организирахте тази дискусия тук. За нас е удоволствие, че сме тук на а, трибуната заедно с госпожа Ей Хорс. Уважаеми евродепутати, няма да се изненадате, ако ви кажа, че щях да бъда много по-щастлив, ако бях тук, за да говоря за сътрудничеството и синергизма в Средиземноморието, отколкото за неотдавнашните инциденти. В крайна сметка Кипър и неговата политика се основава на насърчаване на регионалното сътрудничество, установяване на тесни връзки с нашите съседи. Ние твърдо вярваме, че сътрудничеството и синергията в източника на природните ресурси в Средиземно море може да допринесе за доброто сътрудничество между съседните държави. Нашата страна по инициативи, двустранни многостранни с съседни държави. Нашата цел е напълно в съответствие и е интегрирана с, с стратегическите съюзи, за които Средиземноморието е стратегически приоритет. Ние продължаваме да работим за диверсификация Кипър е държава членка на Европейския е, съюз и надежден партньор. Откриването на депозити на залежи от въглеводороди може да бъде локомотив на мира и просперитета в, Герия, в региона. На базата на Европейската конвенция Кипър в 2004 година декларира а, това ексклюзивно право сключи споразумение с Египет, Ливан и Израел. Кипър няма скрита програма. Ние подкрепяме а, програмата за сътрудничество с нашите съседи, с включване на всички реги... държави в региона, които искат да участват на базата на взаимно уважение и суверенни права на участващите страни. Кипър се радва на отлични отношения с всички свои съседи, с едно изключение, но то не се дължи на политиката на Кипър. Морските зони на Турция защитават интересите на Турция в Средиземноморието и се опитват да организира контрол върху залежите. Поведението на Турция представлява заплаха за крехкия мир в източното Средиземноморие чрез нарушаване на суверенните права на държавите членки което, а, които реагират политически, економически в енергийния сектор. Неодавна Европейския съюз инвестира 33,4 милиона евро за технически и финансови проучвания на източното Средиземноморие за природен газ, който да а, се пренесе до Западна Европа през а, Кипър, Гърция и Гърция. А, всичко това е съвместимо с плановете на другите държави и а, се противопоставя на ангажимента на Турция. А, има противоречие на разпоредбите на а, съвета на Европейския съюз от декември 2015 година, когато беше изготвен един документ а, с права, правилата на играта, така да се каже, който дава възможност за либерализация и добри отношения на Турция с другите държави членки. Вместо това обаче Турция преследва агресивно своите цели в региона. Неодавна, на 28 март, Съветът за национална сигурност на Турция каза съвсем ясно, че Анкара ще продължава да преследва целите си, интересите си и в Егейско море. И аз сега се връщам на неодавнашния инцидент. На 9 февруари 2018 година военски, военни турски кораби заплашиха една италианска платформа на италианската енергийна компания Ени която изследва кипърските води. Платформата трябваше да спре на а, 15 морски мили приблизително от мястото, където тя се беше насочила, което е в а, изключителната економическа зона на Република Кипър. А, тази платформа беше спряна. А, а, поради това, че Турция е запазила една конкретна зона за военни а, маневри, а, учебни маневри а, и не е случайно, че Турция запази точно конкретно тези територии. На 23 февруари 2018 година, след 13 дни за тишие, платформата се опита отново да достигне целта си, но отново беше блокирана от военни турски кораби под заплаха, заплашвайки с, с опасност. И това е ясна ескалация на турската военна дейност в Средиземноморието с военни учения а, между народи а, и много бързо стана ясно, че Турция ескалира действията си за сплашване на компаниите, които работят в пълно спазване на международното право в Кипър и а, им пречат да си сътрудничат с правителството на Кипър. Международната общност оценява суверенните права на Кипър, както е доказано от множество резолюции, не на последно място и от Европейския парламент и ролята на различните компании, които имат лиценз да търсят природен газ. А, ако Турция има претенции, това не трябва да бъде е, чрез диплом, дипломация под а, е, а, е, огнестрелно оръжие. Правителството на Кипър действаше а, сдържано и а, се прояви като а, като разумен фактор в Средиземноморието с цел да избегне ескалацията на конфликта. Европейския парламент и всички други основни европейски институции, Европейския съвет, Европейската комисия подкрепят суверенните права на Кипър по много случаи. Позволете ви да ви напомня а, резолюциите на парламента а, по, през ноември 2014 година срещу нарушаването на изключителната економическата зона на Република Кипър. Аз искам да спомена също така, да припомня данните в договор за напредъка на Турция в предприсъединителните те преговори. По най-недвусмислен начин беше доказано, че действията на Турция са нарушение на суверенните права на Република Кипър. Призовава се Турция да се въздържа от нарушаване на суверенните права на Кипър и да спре провокативните е, действия в, действия в изключителната економическа зона на Кипър. Европейския съвет в последните си заключения от 23 март подчертава пълната, си под, пълната подкрепа за, за Кипър и за законните действия в Средиземноморието. Призовава Турция да зачита суверенните права на Кипър, да търси природни ресурси в своите води и също припомня задължението на Турция да спазва международните закони. Тези послания също така бяха изпратени и на президента Ердоган на проведената неодавна среща във Варна. Въпреки това обаче Турция поддържа позицията, че е обратно на тези разпоредби а, островите ня, имат само териториални води, а не изключителна економическа зона. И на базата на тази парадоксална ситуация Турция продължава да нарушава изключителната економическа зона на Кипър с спорното тълкуване на международната зона. Също така Турция не признава изключителната економическа зона на Кипър президента на Кипър зае много ясна позиция, в която се казва, че турските кипърци ще се възползват също от търсенето на природен газ и беше споменато също така, че управлението на природни ресурси ще бъде в компетентностите на централното правителство и това ще бъде единствената правна основа за проучването на природните ресурси източници. Освен това беше също така беше споменато, че турската кипърска общност ще а, има а, ще има пауза от това тогава, когато те стигнат до 85% от гръцките а, кипърци. Позволете ми да завърша положително. Всички ние трябва да постигнем едно жизнеспособно а, уреждане на кипърския проблем. А, залежите на въглеводороди в, в в Средиземноморието са гаранция за просперитета на целия регион. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря господин посланник. Сега преминаваме към на Айхорст. Благодаря господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми господин посланник, вие приключихте с положително послание и нека се надяваме, че по този начин ще продължим диалога в дух на добро сътрудничество във връзка с ситуацията в Средиземноморието. Действително, е, много е, единни бяхме в реакцията, много е, категорични бяхме, не само по линия на Европейския парламент, но и на съвета и госпожа Могерини. Също много твърдо и категорично е, призова е, Турция за пореден път да преустанови с е, акциите си в Средиземно море, с които иска да възпрепятства проучвателната дейност, което е в разрез с европейското законодателството, европейското законодателство и представлява действително нарушение на границите. Срещата на Европейския съюз с представителя на Турция, е, господин Ердоган, но също засегна тези въпроси. Турция е страна кандидат. Е, е, знаете, че съвсем наскоро бе публикуван доклада за Турция, споменат бе и от вашия председател. И там също призоваваме настойчиво Турция да продължава да търси път за помирение и за добро сътрудничество за всички държави членки, с всички съседни държави и с Република Кипър. Госпожа Могерини също нееднократно подчертава тази необходимост в срещите и разговорите с представители на Турция. Само така ние бихме могли, естествено, да продължим в дух на едно добро разбирателство и в положителна атмосфера преговорите и разговорите с Турция за присъединяване. При всички положения, ситуацията в изключителната економическа зона представляват важно нарушение на основни правила във връзка с взаимоотношенията с съседите и с останалите държави. Аз много се надявам, че процеса на договаряне, на помирение ще продължи. В крайна сметка се взе едно такова решение в рамките на кипърската общност в Република Кипър да се продължат разговорите за намиране на решение. Продължаваме да работим конструктивно. Готови сме да действаме в общ интерес на всички нас. Благодаря. Благодаря на Желигина Айхорст. И така, сега ще дам думата на нашите колеги от Европейския парламент. Имаме много представители на Кипър тук и затова ще дам първо думата на господин Пападакис, Лавридис, Лаурус, след това господин Танок, господин Хаджичаджо, господин Силикиотис и господин Касталдо. Има ли още някой? Пропуснахме ли някого? Добре, Осем е, е, колеги желаят да се изкажат. Е, най-много две минути за изказване. Господин Пападакис, моля, имате думата. Да, благодаря, господин председател. Становището и отношението на Европейския съюз към Турция. Най-сетне трябва да разберем, че тези действия на Турция карат Европейския съюз да промени становището и позицията си спрямо Турция. Ще бъде съвсем ясен. Години наред се опитваме да накараме Турция да промени поведението си, но какво се случва? Турция става все по-авторитарна, все повече се нарушават и все по-драстично се нарушават правата на човека и е, основни принципи и правила в международните отношения. Е, крайно време е да се започне с налагане на определени санкции, да кажем економически санкции, както направихме е, по отношение на Русия. Това е абсолютно необходимо, ако желаем действително да постигнем нещо и да подкрепим демократичните сили в самата Турция. Тоест опозицията. В противен случай няма да постигнем никакъв резултат. А сега тези е, инциденти, неприятни инциденти в е, изключителната економическа зона са всъщност е, е, нарушения е, и е, атака срещу Европейския съюз. Става дума срещу, е, за действия насочени срещу държава член на Европейския съюз. Е, това не би могло по никакъв начин да остане безнаказано. Е, на трето място си мисля, че не би трябвало да а, залагаме прекалено много надежди. Като че ли комисията не разбира много добре какво точно се случва в е, изключителната економическа зона и в Турция по-специално. На практика Турция окупира една част от страната и как бихме да, могли да продължаваме по този начин? Господин Талхарус е следващият, който се е записал. Благодаря. Госпожа Телхарус, извинете ме. Аз е, между време вече съм разговаряла и с госпожа е, Могерини и е, нейния представител е, и съм го казвала, това, което ще кажа и сега. Турция играе една много важна роля това естествено се отнася и до Република Кипър. Не можем да игнорираме някои от нарушенията. Става дума обаче не само за нарушения, става дума за истинска заплаха. Трябва да се реши е, кипърския въпрос е, е, така, че да се обхванат всички сфери, не само природните ресурси. Многократно сме го казвали. Непрекъснато се сблъскваме с нови и нови е, инциденти. И в Гърция, и спрямо Гърция имаше такива е, действия на Турция. Е, нашият е, военно-морски флот и изобщо морският ни флот е в, е, така да се каже, състояние на е, непрекъсната е, готовност да отблъсква подобни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 Добре, говори се за това, че би трябвало да, така да се каже, да се започнат някакви стъпки за постигане на разбирателство извън Никозия, но дали това е правилният подход? Турция се държи така, сякаш съседните територии са част от Османската империя. Очевидно, Ердоган, Кадафи, е, това са хора, които действат по един и същи начин в рамките на Средиземноморието. Следващият оратор, господин Хачи Гърчо. Да, благодаря. По темата Кипър. можем да подчертаем още веднъж това, което е записано в е, доклада на комисията. Е, непрекъснато се повтарят тези нарушения е, от страна на Турция. И в конкретния случай, който обсъждаме, няма очевидно никакви задръжки за това, че е, става дума за изключителна економическа зона. Това са нарушения пар екселанс. Е, освен това, е, Турция поставя някакви искания, които нямат абсолютно никаква законна база. Република Кипър многократно е казвала, че проблема трябва да се реши правата, свързани с зоните в морето, правилата на морското право, естествено, би трябвало да вършат и по отношение на Турция и на всички съседни държави в Средиземно море. Позицията и действията на Турция показват, че като че ли няма никакъв интерес проблемите да бъдат решени по мирен начин. И това действително ни пречи да предложим истински изход от ситуацията. И накрая, от страна на Европейския съюз трябва да стане съвсем ясно, че Европейския съюз осъжда нарушенията на, а, а, в рамките на а, изключителната економическа зона, а, от а, Турция. Но очевидно Европейския съюз е доста сдържан и мек, когато става дума за Турция. Господин до е следващия. Да, благодаря. Ние говорим доста често за Турция и в пленарна зала, и тук в комисията. И рядко сме, е, така да се каже, абсолютно положителни или е, най-малкото неутрални. Затова е, сега ще се спра на тази тема. Да, става дума за поредния инцидент в е, е, изключителната економическа зона. Там става дума за е, суверенни права по отношение на природните ресурси. Е, и тези права трябва да се спазват, да се зачитат. Съвсем ясно обаче е, че става дума за така неовладяни амбиции. В този случай ситуацията се влушава. При всички положения, единствено на базата на зачитането на суверенитета и на е, правилата е, в морското право е, би трябвало да се търси решение. Само така ще можем да излезем от тази сложна ситуация. Това е само последния инцидент от поредицата инциденти, които вече сме обсъждали. Става дума за сплашване на една държава член на Европейския съюз, за създаване, така да се каже, на казус Бели. И това би трябвало да стане съвсем ясно в официалната декларация или резолюция на европейските институции. Много често се нарушава и въздушното пространство, и морското пространство на съседни държави. В, по време на преговорите не се постига никакъв напредък. Турция започва да се отдръпва. С споразумението за миграционния поток, като че ли не засилваме нашата позиция. Е, Турция, според мен, не би трябвало вече да бъде е, разглеждана като кандидат за пълноправно членство. Трябва да се предприемат много по-радикални мерки, защото е, очевидно с тази отслабена позиция ние не можем да постигнем нищо. Господин Епидидеус. Да, благодаря. Няма съмнение че говорилите преди мен всъщност се опитаха да обхванат всички възможни аспекти. Турция нарушава международното право и също времено Европейския съюз бива провокиран чрез провокацията насочена към Кипър, но по този начин индиректно и към Европейския съюз. Турция винаги успява някакси с маневри да се измъкне, но а, аз съм убеден, че просто няма никаква полза от продължаване на преговорите с Турция докато Турция окупира е, част от територията на е, Кипър и продължава с тези агресивни действия, трябва да знаем, че става дума за провокация, насочена срещу Европейския съюз. Ето, в този случай с сондажната платформа става дума именно за съвсем ясна провокация. Трябва съвсем категорично да кажем, че няма никаква перспектива за пълноправно членство на Турция. Ние сме заинтересовани, естествено, да поддържаме добри отношения. Турция е, е гранична страна е, в рамките на съседството. Би трябвало да се постараем да сътрудничим, но да, няма смисъл да повтаряме непрекъснато едни и същи неща и затова трябва да прекратим опитите да преговаряме за а, панататъчно шен напредък. Господин Навридес е следващия оратор. Да, благодаря, господин председател. Бих искал да задам по-скоро няколко въпроса. И се надявам да получа отговор на тези въпроси. Първо, изобщо не споделям оптимизма на посланника и на е, представителката на СВД Екхарт. Е, по-скоро бих задал един въпрос и на двамата. Всички институции е, и агенции в Европа е, потвърждават е, информацията, с която разполагаме и това, което казваме, а именно, че всички на практика ни подкрепят включително и САЩ и Русия, не, не става дума единствено за международни организации. И така, каква е следващата стъпка? бих попитал и двамата ни гости. Какво трябва да очакваме от тук нататък? Какво предстои да се направи? След като всички ние констатирахме, че поведението на Турция е незаконно, е, е, нарушава е, вреди на е, интересите на Европейския съюз е, в областта на енергетиката. Е, ще ви попитам. Европейския съюз не би ли трябвало да се заеме именно с тези въпроси и да помисли сериозно за санкции? Съжалявам, че не чух думичката санкции до този момент. Господин Танок, да, благодаря, господин председател. Благодаря и на посланника, и на госпожа Ехарт отдавна поддържам контакти с общността в Република Кипър, гръцката общност, както и с така, общност от граждани на Република Кипър в Израел и многократно сме говорили за енергийната сигурност, за необходимостта от проучване и експлуатиране на енергийни ресурси в тази регион. Турските е, е, кипърци също биха желали, всъщност, според мен, е, по-голямата част от тях става дума да са населението, да се постигне обединение. Но а, когато става дума за нарушаване на суверенитета на а, Република Кипър от страна на а, Турция, както и подобни действия по отношение на италианската платформа ЕНИ, тук, естествено, трябва да поставим под въпрос основата на търговското партньорство с Турция. Вие знаете, че в Турция има и редица други инциденти, които са свързани и с сваляне на самолет, на, на руски самолет с руски граждани. Имаше немалко случаи и в съседни държави, в Средиземноморието, в които очевидно причинителят на нарушенията и инцидентите беше Турция. Така че трябва да имаме предвид всичко това. Е, нека да изразя още веднъж моята солидарност с Република Кипър е, и смятам, че европейските институции трябва да излязат с един много е, ясен и категоричен демарш по отношение на официалната представители на Турция във връзка с последния инцидент в Средиземноморието. Благодаря. Благодаря и накрая ще чуем господин Сирики Отис. Да, благодаря. Нека да повторя. Това, което вече бе казано многократно, Турция, може би с други думи ще го кажа, става дума за една страна, която действа с пиратски маниери, имам предвид Турция. Веднъж вече имаше подобен инцидент по отношение на ЕНИ, която бе получила и официално лиценз за проучвателни сондажи. И е, трябва да си дадем сметка, че тези сондажи, тази проучвателна дейност би могла да бъде от полза за целия Европейски съюз. Многократно Турция възпрепятства е, работата на тези проучвателни е, съоръжения. Е, трябва много кратно сме го казвали, да се предприемат едни много по-решителни действия, за да се спре тази агресия. И двамата лидери на кипърската общност са единни по отношение на използването и а, добива на подземни изкопаеми. А, става дума за а, действително за а, предприемането на решителни мерки срещу Турция и за е, установяването на е, един истински диалог между двете е, кип, кипърски общности. Тези резерви, тези запаси от подземни изкопаеми биха могли да бъдат основата е, на решаването на проблема в е, Кипър. Благодаря. Okay. Благодаря. Скъпи колеги, много въпроси. Повечето от тях бяха отправени към Анджелина Айхорст. Искам да ви дам думата за 5 минути, след което на вашия колега. Също за 5 минути. Много благодаря, уважаеми депутати. Ще започна с няколко забележки. От политическа гледна точка беше много важно да се чуе едно и също послание от всички институции и пълна солидарност с Кипър по всички въпроси. Това ще остане и за бъдеще така. Ние се опитахме да предадем възможно най-ясното послание, възможно на партньорите ни в Турция. На второ място, ако разглеждаме по-широко взаимоотношенията Европейски съюз и Турция, както господин Тана каза, това не е първият случай на обсъждането на подобни въпроси ще кажа, че подобен дебат сме водили по а, доста поводи. На ниво Европейски съвет, а, на ниво министри на външните работи а, в Европейския парламент. Турция има статут на а, страна, която иска да се присъедини. Тя е стратегически партньор. За продължаваме да разговаряме по всички досиета с Турция. Трябва да намерим решение на тези насъщни въпроси. Докато Турция е с статут кандидат, тя трябва да спазва а, обвързващите правила и ние можем да очакваме това от а, нея. Всички институции са единодушни, някои призовават към по-строги мерки. А, ние сме водили този дебат, госпожа Могерини а, го е водила. Много е важно да продължаваме да окоръжаваме Турция, но и да знаем къде точно се намираме. Защо не сме говорили по ясно до сега. Знаете, че ООН ръководиха последните разговори. Там присъстваха и господин Юкер и госпожа Могерини. Докато ви слушах, разглеждах а, а, изявлението на двамата президенти Асиадес и Акинджи, които съвсем а, ясно казаха, че те имат споразумение и са готови да продължат преговорите. Това е окоръжаващо, защото само чрез този процес ще успеем да разрешим проблемите. Казах президента Анастасиадис и президента Акинджи, представителя на турските кипърци. Това казах. Без микрофон, говори ораторът. В Кипър няма двама президенти. Имаме президента на Република Кипър и лидера на населението, живеещо в Кипър. Не знаем дали това са турски кипърци или а, турци. Аз се придържам към а, пресъобщението след тази среща. Двамата лидери твърдят, че ще продължат разговорите, за да намерят решение на проблемите. Ние подкрепяме този процес и се надяваме резултатите да са положителни. Благодаря, Анджела Айхорст. Господин посланник. Благодаря, господин председател. Аз Казах, че не искам да представям ситуацията нито прекалено оптимистично, нито прекалено песимистично. А, само твърдя, че въпросът около суровините могат, може да бъде катализатор при постигането на споразумение. Но правителството не е доволно от начина по който се представят нещата от комисията Трансмонтана в, от Швейцария. Всъщност тази комисия трябваше да постигне яснота, да представи ясно нещата а, и да осъди по-ясно ролята на Турция, която не е положителна. И за това тези преговори не постигнаха успех. Въпреки това сме много доволни от подкрепата, която получихме от Европейския съвет. но не изключваме необходимостта от по-строги мерки в случай, че това се окаже необходимо. Благодаря. Благодаря на а, госпожа Айхост на посланника Емилио, за това, че участваха в нашия дебат. Ако нямате други забележки, пожелавам ви приятен ден, господин посланник и госпожо Айхорст. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Съвместно обсъждане на точки 7 и 8. Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак. На 7, 17 януари 2017 година Европейският парламент даде своето съгласие за сключване на партньорство за на споразумение за партньорство и сътрудничество. По-късно имаше едно решение на съда от Филипините, което постави под съмнение правното основание на това споразумение. Давам думата на госпожа Саифи, която може да обясни нещата. Благодаря, господин председател. След като се обмени правната рамка, ние преминахме към сътрудничество и партньорство с Ирак. Ние имахме възможност да дадем приоритет за засилването на сътрудничеството между Европейския съюз и Ирак. Публикуването и приемането на обща стратегия за Ирак през януари, ангажирането на европейските институции, държавите членки в конференцията през февруари тази година, са добър етап. Това е един ключов инструмент, инструмент за реконструкцията, стабилизирането и ам, възстановяването на страната. Това е свързано с действията с, на Европейския съюз. Необходимо е държавите и членки и целият Европейски съюз да помогне на всички иракчани също така трябва много внимателно да се отдаде внимание на неодавна освободените държави, на приоритетните структури и възстановяването на публичните услуги от първа необходимост, също така да се поддържа конструктивен диалог между централните власти и регионалните власти в Кюрги, Кюрдистан и Иран. Трябва да се зачита разнообразието в страната в рамките на Конституцията и гарантирайки единството и териториалната цялост на страната. Европейски съюз трябва да се ангажира с задълбочаването на политическия диалог с Ирак, за да се засили гражданското общество, жените, възможността, борбата срещу корупцията, гарантирането на независимостта на съдебната съдебната власт, присъединяването към наказателния международен съд и така нататък. Това сътрудничество, за, споразумение за партньорство и сътрудничество трябва също така да хване сътрудничеството в енергийната сфера и миграцията. Също така трябва да се отчете а, много желанието да се създаде една а, обективна полиция. Възстановяването и стабилизацията трябва да бъде съпътствано от економическа политика, която да ангажира всички иракчани. Ирак трябва да диверсифицира економиката си, за да постигне устойчиво а, развитие. Аз мисля, че нашия парламент трябва да даде една допълнителна, добавена стойност на сътрудничеството между Европейския съюз и Ирак, като същевременно засилва капацитета на иракския парламент. Thank you, Ms. Saifi. Благодаря, госпожо Саифи. Преминаваме към размяната на мнения. И имаме четирима колеги. Господин Фронт, Раймонд, господин Касталдо. Всеки оратор има по 3 минути на разположение. Започвам с господин Фронт. Много благодаря. Извинявам се, ще импровизирам, защото съвсем наскоро разбрах, че трябва да заместя госпожа Гомес. Ако беше тук, тя със сигурност би благодарила на госпожа Саифи за чудесната работа по този доклад. Ирак е в процес на учене какво е демокрация. Само преди 15 години беше свален режима на в, в, в Ирак ако се сравнява с Сирия, Ирак се справя добре с създаването на демократични институции, като например демократичните избори на 11 май. Сунитите, шиитите и кюрдите работят заедно за укрепването на демокрацията и за а, укрепването на върховенството на закона и преодоляването на събитията от а, близкото минало. Една причина за успеха е, че Ирак успя да работи от една страна с Саудитска Арабия, от друга страна с Иран. В допълнение с това, те запазиха добрите си връзки с САЩ или, да го кажем по друг начин, САЩ продължава да подкрепя демократичните институции и правителството в Ирак. Продължаваме да апелираме към Ирак да се бори с корупцията, да спазва човешките права и в тази връзка искаме да се премахне смъртното наказание. След изборите Европейския съюз и Ирак се надяваме да продължат да си сътрудничат, за да се постигне мир и просперитет в тази държава. Благодаря, колега. Следващият оратор, господин Раймонд за зелените. Благодаря. Господин председател, ще говоря на английски. Приветстваме проекто доклада. Смятаме, че той засяга верните теми, най-важните, като например примирие, вътрешно разселени лица, проблем с корупцията, Европейският съюз трябва да подкрепя усилията в тази посока, особено по правата на човека, разликите, основани на секти. Това е наш приоритет трябват дългосрочни решения, особено за взаимоотношенията между централното правителство и регионалните правителства. Смятам, че трябва да инвестираме там, особено в Кюргистан. Там има особено голяма нужда от диалог между различните действащи лица в процеса на възстановяване на страната. В доклада се споменават младсинствата. Ние приветстваме това. Обръща се внимание на различията, основани на сектантски убеждения. Смятаме, че трябва да се а, включи в доклада препратка за помощта, която Европейския съюз е, оказва в тази посока. Благодаря, господин Кълс е следващия оратор. Благодаря, господин председател. не бихме могли да бъдем против подобно споразумение за партньорство и сътрудничество, основно когато става въпрос за помирение, подкрепа за териториалната цялост на държавата и преди всичко опит да се предотврати нелегално нахлуване и а, възможно много жертви. Не знам как ние като християни бихме реагирали а, на прогонването на християните от държавата, а, но това засяга и много други етноси. Еврейските, например, в Ирак живеят 78 различни националности и една част от тях биват преследвани. В момента има подобряване на тяхното положение. Господин Касталдо от името на СПД. И аз благодаря на докладчика за съобхватното описание на ситуацията. Днес е по-важно от всякога да се подкрепят иракските власти при възстановяването на държавата. Знаем, че има административни, институционални предизвикателства, такива свързани с човешките права. Важна е подкрепата от международната общественост. Има и критика. Важно е в правителството да са представени малцинства, на 12 май, по време на изборите, трябва да има резултат, от който е доволна цялото, цялото население. Трябва да има национално помирение, както и а, обективна независима съдебна система – ние трябва да подкрепим всички а, усилия, не само за възстановяването на а, инфраструктура, на къщи. Това е важно за създаването на дългосрочна перспектива за младите. Но трябва да подкрепим и всички маргинални групи. Трябва да подкрепим целият процес а, на социална трансформация за да може гражданите на Ирак да имат доверие в собствената си държава. А, също така всички а, групи от населението трябва да са представени в а, управлението. Трябва да предотвратим създаването на а, паравоенни недържавни групи или нови формирования на ислямска държава само с нашата подкрепа ще изключим този риск. Още веднъж поздравление на докладчицата. Благодаря, господин Касталдо. Господин Танък. Благодаря съвсем накратко. Моята политическа група подкрепя доклада Саифи и също така подкрепата за споразумението за партньорство и сътрудничество. А, аз а, съм председател на групата за контакти с Курдистан и подкрепям конструктивния диалог с властите между Ербил, между Ербил и Багдад. Също така подкрепяме и възстановяването на полетите, които бяха в Курдистан в член 13 се а, споменава съдбата на бойци от а, Даеш. Една част а, от тях а, деца, които са били принудени да участват в а, военни престъпления. А, също така имаше а, жени, а, принудено, принудително омъжени за бойци от а, ДЕШ, които а, са получили а, сериозни присъди. Самите бойци са извършили чудовищни престъпления – но има и 12 турски жени, които са били осъдени на смърт заради това, че се смята, че те са били жени на бойци от ислямска държава. Тези смъртни присъди са били произнесени без ясни доказателства и има много такива смъртни присъди. Ясно е, че не обсъждаме жестокостите, извършени от Даеш. Те са извън съмнение. но една част от тези бойци ще бъдат осъдени или в държавата, където са извършили своите престъпления, или в държавите им по происход, както моята родина, например. Но тези присъди са твърде жестоки, според мен. Госпожа е, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за техните изказвания. Раз... Отбе... Отбелязах си различните бележки. Ирак е приоритет на Европейския съюз. Трябва да, задърж... да засилим нашето сътрудничество за изграждането и възстановяването на тази страна и е да се работи максимално в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И сега графика, край на измененията 26 април 11 часа. Второто разглеждане ще бъде вероятно на 7 юни. Гласуваме в АФЕ 20 юни. Гласуването на пленарната зала или преди или след лятната вакансия. Съгласни ли сте? Амел? Ще видим. Това е просто провизорно сега. Така. Преминаваме към следващата точка спестихме десетина минути. Размяна на мнение с господин Даниел Виоти, докладчик за бюджета на комисията за 2019 година. Нашия колега Виоти е докладчик на Комисията по бюджета за бюджета на Европейския съюз за 2019 година. Нашата комисия всяка година приема становище и гласува за бюджетните изменения през август във връзка с МФР. Искам първо да дам думата на господин Виоти и след това на господин Бенифей, който е докладчик на АФЕТ по тази точка. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за това, че ме покани тук днес. Аз ще бъда кратък, защото искам по-скоро да изслушам това, което вие искате да кажете. Искам да чуя вашите становища и да чуя докладчиците в сянка на вашата комисия. Мисля, че е важно да се подчертае, че бих желал да имаме бюджет, който се споделя от е, повечето от групите, повечето от е, комисиите. И това да бъде един бюджет максимално основаващ се на широк консенсус. Е, съвсем накратко ще говоря за темите, върху които се средоточихме вниманието си и които са злободневни и актуални до този момент. Също така насоките, които представихме и гласувахме през март, които разбира се отчитат предишни становища. Ще бъда много внимателен ще работим по втория транш за беженците в Турция. Ние решихме да продължим с следващия транш от 3 милиарда евро и въпросът е как да се финансира този транш. Комисията възнамерява да го финансира, както беше направено с предишния транш, като вземе трети транш от бюджета на Европейския съюз, това е общностен бюджет, и две трети от съответните държави членки. Не съвета обаче не е съгласен с това. Някои държави членки дори искат този фонд да се финансира изцяло от ресурси, идващи от бюджета на общността. Разбира се, това би означавало, че ще трябва да се намаляват средствата в много други сфери, ако това се направи, което ще засегне особено глава четвърта, което ще бъде много тревожно за нас. Втория пункт, който искам да говоря, е свързан с, с предизвикателствата към сигурността във връзка с подкрепата на последната неодавнашната е, инициатива на Комисията за отбрана, именно създаването на Европейски фонд за отбрана. Искаме да подкрепим тази инициатива, но трябва да стане съвсем ясно, че този фонд трябва да се а, пълни с не с преразпределение от съществуващи програми, защото това всъщност означава намаляване на финансирането на програми, по които Европейския съюз работи много години. И съвсем накратко, няколко още неща трябва да подобрим инструмент проектите на добросъседство. Също така трябва да имаме предвид и какво става в момента по света. Политиката за сигурност, разбира се, има един основен проблем, свързан с инструмента за а, палестинската държава. Това е голям проблем. Имаше решение на американското правителство да не продължава да внася а, годи а, за ОНРА. А, за да може обаче тази институция да работи, Европейския съюз би трябвало да насочи тази дискусия, така че да не бъде цялото бреме на плещите на Европейския съюз, но той все пак да изиграе решаваща роля. Ще има конференция за Сирия утре, която ще разгледа последиците свързани с финансирането от евробюджета. И също така трябва да обмислим ресурси и а, вноските от Европейския, парламент, Европейския съюз в бъдеще. Трябва да а, осигурим да няма намаляване на финансирането от някъде другата, но трябва все пак да попълним а, недостатъка за инструмента за Турция, както и за инструмента за отбрана. Председателя, благодаря. Уважаеми колега Виоти за встъпителните ви бележки, както каза колегата. Той е любопитен да чуе какво ние ще кажем и сега. Първо ще дам думата на господин Бенефе, след това господин Тана, господин Касталдо. Господин Бенифей първо. Благодаря, господин председател. Благодаря също така на докладчика, господин Виоти. Благодаря, че дойдохте тук да говорите тук за приоритетите за бюджета за 19-та година. Това е международен контекст, който непрекъснато се развива и представя пред нас различни предизвикателства а, възможността да се получи един по-добър свят в света, в Сирия, всички тези неща, за които говорихте, да има нестабилни държави в Северна Африка, трябва да установим известен баланс след арабската пролет, трябва да има, може би може да има повече тероризъм в а, Сирия. Беженците много често се третират нехуманно има държави, в които има нестабилност. Турция става все по-авторитарна, има структурни проблеми в Западните Балкани, украинската криза. Това са все предизвикателства. Повече от когато и да било, сега ние се нуждаем от обща политика, една сигурна а, обединена европейска политика, която да застане твърдо срещу всички тези предизвикателства. Следват, следят се също така и други цели. Русия, а, а, и други неща от наш интерес. Трябва да работим по тези предизвикателства и да внушаваме доверие на хората. А, господин Виоти засегна някои от въпросите, които искам аз да повдигна, но някои са много спешни. Нашите приоритети непременно трябва да бъдат насърчаване на демокрацията, основните а, права и демокрация. Трябва да има борба срещу тероризма, срещу бедността, борба за причините и за корените на всичко, което наблюдаваме в момента знаците не са много положителни. Ще говорим за пакета 18 година през февруари. Комисията направи важното предложение да се насърчат, да се насърчат инвестициите. А, Обединена Европа, а, Еразъм плюс, нови младежки инициативи да се надяваме, че тези инициативи ще бъдат изпълнени. Също така фондове за Балканите след 2020 година. И също така, например, фондовете за Турция може би трябва да бъдат намалени предвид това, което сега се случва. Трябва също така да гарантираме, да се насочи вниманието отново към разпределението на някои от фондовете. Това е важно и това трябва да бъде автоматично тогава, когато се управляват външни фондове, ако има стъпки, които са стъпки на отстъпление, това също така трябва да се отчете. Трябва да очакваме увеличение на някои ресурси а, инструмента също така на добросъседство е от изключително значение. Има някои трудности, за които са необходими много повече ангажираност източното партньорство, Грузия, Молдова, Африка. Това са все много важни райони за нас. Ценностите, разбира се, трябва да бъдат потвърдени в пред очите на света, тъй като те избледняват, увеличава се заплахата за правата на човека и основните свободи не се финансира достатъчно. мисии с наблюдатели на а, избори. А, финансирането обаче, повтарям, не трябва да бъде иземено от други инструменти, като например инструмента за добросъседство. А, реф беженците трябва също така да бъдат обект на парламентарен контрол, така както и други доверителни фондове. Утре ще се провежда сирийската конференция в Брюксел. Това ще бъде отново възможност да се засили нашата подкрепа в редица сфери. И президентът Трамп каза, че той иска подкрепа на УНРА. А, нашата работа трябва да продължи а, и а, ние трябва също така да имаме подкрепа за нашата работа. По тази тема се проведе конференция на 15 март в Рим. Беше възможно да се увеличи част от нашето финансиране за външни дейности. Ще трябва да надграждаме на това, защото светът не може да си позволи да не реагираме на тези предизвикателства. Необходими са ни адекватни ресурси, за да може да се справим с тези глобални предизвикателства. Както вече казах, и това трябва съвсем и ясно да се постави на масата. Има много неща, които по които трябва да работим и а, ние ще се съсредоточим вниманието си върху тези въпроси. Благодаря на господин Бени Фей, господин Алио Мари, господин Гала, някой друг. Друг доста едностранчив е, списък оратори и трябва да, сключ, да свършим тази точка в е, пет и половина точно. Първо госпожа Алио Мари. Така. Благодаря, господин председател. Само няколко бележки, тъй като един бюджет всъщност е единствения критерий за реалната воля в политиката във връзка с този бюджет се виждат основните оси. Господин докладчик, искам да ви запитам. Самия факт, че преминаваме от загриженост към за отбраната тя отива на втора линия, това малко ме тревожи, защото днес проблема с сигурността и с отбраната са основни проблеми. Необходимо е да защитим нашите европейски съграждани. Ние финансираме усилията на европейската отбрана, а тя остава в периферията, в маржа на европейския бюджет. Втората ми бележка е свързана с беженците от Турция. Самите беженци са основен проблем, но тези, които идват от Турция, идват обикновено в Турция. Сега а, виждаме сирийци, които се връщат в държавите си, но има други държави, които идват от други региони от Турция и от други държави, включително от Африка. Именно за това ние рискуваме да имаме все повече проблеми в идващите години. Имаме проблем на избор и на това, което трябва да направим. Не трябва да се от, да, да се ограничаваме с беженците от Турция. Трети елемент а, помощта за добросъседство, да, това е съвсем нормално, но не смятам, че не трябва да се пренебрегва необходимостта от допълнително усилие по отношение на африканските държави, ако не искаме да имаме значима мигрантска мъгла, която доведе до нестабилност. И последно, ако се каже, че Европейски съюз ще компенсира намаляването на кредитите от щатите към палестинците, това ни поставя под зависимост от Съединените щати, което на мен не ми харесва. Uh, Благодаря. Е, Господин Мавридис има думата сега за две минути. Нямам нужда от две, моменти, не, две минути. Имам съвсем кратък е, въпрос, е, конкретен. И така, повтарям, господин председател, не са ми необходими две минути. Само въпрос. Слушате ли ме? Когато казваме, е, че че става дума за 200 000 души, които живеят в околностите. Е, какво всъщност трябва да предприемем? Какво можем да кажем на тези хора? можем ли изобщо да говорим за беженци във връзка с Африн? Можем ли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 да е, прехвърлим поне 1 е, милиард от е, средствата, които дължим все още по транша за Турция на местните органи. Така че в общините да, да се справят с проблемите в Африн става дума за кюрски общини. Господин Галя вчера имаше рожден ден. Поздравления. Да, благодаря. А, днес се навършват точно 19 години, откакто станах депутат на Европейския парламент. Бих искал да кажа нещо на докладчика е, и е, да е, се спра и на това, което каза колежката Алю Мари във връзка с сигурността и отбраната. Не можем всичко да направим с този марш. Ние в Европейския парламент, но и в други институции направихме много за активизирането на ПЕСКО. И трябва да видим е, още веднъж съответните клаузи в договора. Там е записано, че е, оперативните, административните е, разходи е, за ПЕСКО ще се е, поемат от бюджета на е, е, комисията и комисията вече е представила съответните предложения. Ние всички ги познаваме, така че всичко това е, би трябвало да се вземе предвид, когато изготвяме бюджета и за е, следващата и за последващата година, но също и за многогодишната финансова рамка. Не, че малко работа сме имали или не сме знаели какво точно да предприемем с тези пари, а просто а, света се променя. А, променя се много динамично, така че а, би трябвало всичко това, което казах, да се отчете при изготвянето на проекто бюджета. господин Деграндес има последен думата и след това давам думата отново на докладчика. Да, благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. А, да, а, ще ви кажа, господин Виоти, че ние а, имаме определени представи в моята политическа група за пилотните проекти и за цялата процедура, свързана с тях да кажем, в с Колумбия сме предвидели нещо подобно в споразумението, най-вече по отношение на конфликтните е, е, региони. Имаше и много инциденти. Не може в, една, в един район, след е, е като, да кажем, е потушен конфликта, да спираме проектите, които са свързани с възстановяването, с укрепването на е, мира, имат мироукрепваща роля. Е, тези райони се нуждаят от техническа помощ и от допълнителни е, мерки за подпомагане изобщо. Така че това е е, абсолютно необходимо. Е, ние в комисията би трябвало да подготвим съответните реалистични предложения и е, бюджетната комисия се надявам, че ще ни подкрепи. Благодаря. И така, благодаря. Няма други коментари и изказвания от наша страна. Господин Виоти, имате само броени минути. Да, благодаря ви. Нека да благодаря най-сърдечно на всички колеги, които взеха думата. Ще се спра на отделни аспекти в всички ваши изказвания, а след това в доклада Бенефей най-вероятно ще е, бъдат отразени и други въпроси, които естествено ще бъдат предмет на проучване. Аз не смятам, че преговорите са, е, играят, е, така да се каже, второстепенна роля. Е, посочих ги на второ място, но това не означава, че те са, според мен, маловажни естествено, когато говорим за финансиране на отбраната, това не означава, че ще вземем само остатъка, така да се каже, от марша. Но същевременно би трябвало да настояваме за повече усилия в това отношение и от страна на държавите членки, когато става дума за е, предложения за нови проекти, е, държавите членки ще трябва е, да дадат своя принос, инак ще трябва да съкратим част от сумите, предвидени за действащите към момента проекти. Да, проекта в областта на отбраната трябва да се финансира при всички положения. И още нещо. стана дума за кюрдите за отделяне на средства от 3 милиарда за Турция, не само за сирийските беженци, но и за други категории сред беженците и мигрантите. Естествено, ние ще се погрижим не само за кюрдите да се отпуснат средства, но и за всички, които се нуждаят от това. Е, трябва да се погрижим за по-добро освояване, така че е, в това отношение и е, кюрските райони в Турция би трябвало да поемат малко повече африкански бежанци. Ще подкрепяме, естествено, всички, които днес а, а, са пряко засегнати. Аз съм италианец, а, така че няма нужда а, да говорим повече. Разбира много добре проблемите. И така, благодаря, господин председател, благодаря за гостоприемството, за. А, дискусията, която проведохме тук и се надявам на добро сътрудничество. Благодаря. Скъпи колега, благодаря ви за това, че отделихте време и дойдохте на среща с нас. Натоварен сте с много важна задача. Благодаря и на колегите, които участваха в дискусията. А сега преминавам към следващата точка от дневния ред. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we... И така, госпожи и господа, преминаваме към точка 10 е, от е, дневния ред. Още веднъж е, казвам добре дошъл на нашия гост, на комисаря Йоханес Хан, който редовно ни посещава и сега е тук, за да представи пакета за разширяване, който бе публикуван от комисията миналата седмица. Няма да обсъждам събитията от миналата седмица в Страсбург. Много, много се радвам, че Йоханес Хан е тук и че можем да разговаряме с него. Благодаря за готовността още в понеделник да дойдете и да представите докладите във връзка с пакета за разширяване първо ще дам думата на комисаря Хан, който ще ни информира с преки впечатление, тъй като се връща от Западните Балкани. Миналата седмица бе на посещение там. ще сподели с нас впечатленията си от страните, които е посетил. Бих предложил да а, господин Хан да се ограничи с 10 минути в експозето си, а след това да имаме повече време за въпроси. Благодаря, господин председател. Действително, последната седмица е, не можем да кажем, че така да се каже, перфектно сме организирали всичко във връзка с датите и сроковете на различните събития. Е, поради е, съвпадението на е, различни събития по време не можах да се отзова пара на поканата на парламента, но много се надявам, че ще можем в скоро време отново да се видим и да представим допълнителна информация, ако се налага. Така, във вторник, в среда имахме възможност да представим естествено и част от пакета или целият пакет в друг формат, така че вие сте наясно. Със съдържанието му. Виждам немалко е, хора, които е, се интересуват от пакета, който публикувахме миналата седмица. Ден по-късно е, бях в е, е, Скопие, заедно с госпожа Могерини. Малко по-късно трябваше пък да отида в да прелета до Вашингтон за пролетната среща във връзка с координирането на действията ни с финансовите е, институции за страните от Магреба. Но вие знаете, че е, споразумението с финансов, международните финансови институции е много важно за е, нашите страни. Е, и така, във връзка с политиката за разширяване на Европейския съюз, ние имаме така, съобщение, което бе публикувано през януари 2018, като очертахме какво точно ще бъде важно и кои сфери се разглеждат економика, демокрация, стабилност, правосъдие, конкурентно способност. През пролетта, поне такова бе е, заявеното намерение на е, комисията, е, би трябвало отново да се представи оценка на процесите на реформи всяка година, т.е. такова бе решението на комисията и както виждате пролетта настъпи заедно с пакета Преглеждаме естествено е, отделните е, данни, е, проверяваме какво е положението в страните в региона, каква ще, бъде и следващата ни политика. Правим проверка на действителността, на реалните резултати. Комисията установява значителен напредък в Бръм и в Албания, така че ние се готвим за сериозно за преговори за присъединяване с двете страни. Тъй, е, напредъка е значителен и това е резултата от един много сериозен фактически анализ. В Албания също има значителен напредък. Преодолени са проблемите с Босна и Херцеговина, с Македония. Отношенията се нормализират. Няма сериозни е, и необратими пречки за е, преговори е, и усилия за присъединяване към Европейския съюз. Това въжи за всички страни в региона, но степента на напредък, степента на амбиция е, са различни при всички положения амбициозните цели, постигането на резултати е на предно място преди скоростта. Стабилност, свързаност, добра среда за развитие на бизнеса и на гражданите. Това са основните ни критерии. В доклада се посочват някои ключови е, предизвикателства, е, където все още се очаква по-значителен напредък. Е, най-вече по отношение на върховенството на закона, на основните права, организираната престъпност и борбата с нея. Бизнес средата, економическата стабилност, показват по-добри резултати, но все още е, така се очертава едно сериозно предизвикателство, свързано с заетостта и най-вече младежката заетост. Пакета е, включва не само оценка на е, състоянието, но също и на е, плановете и програмите за реформи. Е, и основните проблеми, които на всяка цена трябва да бъдат решени в преобладаващата част от държавите се полагат много сериозни усилия и се постигат резултати за помирение, за решаване на проблемите с съседите в региона. След публикуването на стратегията във връзка с региона на Западните Балкани е, установихме, че се постигат е, значителни резултати, е, както по отношение на настоящите изисквания, така и в перспектива. В детайли сме е, посочили какво точно трябва да се предприеме още от отделните държави, е, от региона и сега накрая ще се спра на Турция за съжаление, нашият анализ показва, че държавата се отдалечава е, съществено от Европейския съюз по отношение на върховенството на закона и основните права. Европейския съюз многократно е, е призовавал Турция да е, промени политиката си, за да се приближи отново до нашите ценности и принципи но също времено се подчертава значението на Турция за сътрудничеството, за предприемането на общи усилия, най-вече по отношение на миграционния поток. 3 милиона са сирийските беженци, които намират закрила, убежище в Турция и има и а, беженци от другите регион, реги, страни и региони в конфликт. На 17 май ще има среща на върха в София, посветена на Западните Балкани. Това ще бъде един добър повод държавите членки да обявят съвсем официално своя ангажимент да изпълнят очакванията и изискванията във връзка с преговорите за пълноправно членство напредъкът трябва да бъде съвсем осъзнателен, да бъде най-вече за населението в съответните държави от региона, но и за целия Европейски съюз. И аз съм убеден, че едно присъединяване на тези страни към нас ще засили положителните процеси в Европа. И така, сега спирам и се надявам, че в рамките на дискусията ще обменим много ценни мисли. Благодаря на комисаря Ханес Хан. Благодаря, че спазихте и времето си за изказване. Сега преминаваме към размяната на мнения. Тя се основава на сложна процедура. Казаха ми кой ще говори, кога и за колко време трябва да сте завършили математика, за да проследите това. Аз лично няма да тълкувам, ще се придържам към този списък. Едуард Кукън е първият оратор е, и има 3 минути и половина. Много благодаря, е, господин комисар, колеги. Няма да повтарям, само ще се присъединя към а, нашия а, председател, който а, каза, че не бива да се повтарят а, нежелани събития. Западните Балкани са на нашето внимание. Това започна да с речта на президента Юнкер. След това беше публикувана стратегия за Западните Балкани и сега българското председателство избра Западните Балкани за свой приоритет. Трябва да направим процеса на присъединяване по-надежден. Трябва да дадем на този регион ясна перспектива наблюдавам напредък в този регион, особено в някои от тези държави. Приветствам препоръката за започване на предприсъединителни преговори с, Македон... с Сърбия и Черна гора. Не, с Албания и Бюрн, извинете. Надявам се, че съветът ще потвърди тази препоръка. Това са конкретните осезаеми стъпки, върху които трябва да градим. Имаме ясни очаквания, те трябва да са изпълнени, за да имаме надежни преговори. Трябва да се проведат реформи, особено по върховенството на закона и основните прави, права и свободи. Това въжи и за Сърбия и Черна гора, които вече преговарят, както и за държавите, които се подготвят за статуса на присъединяващи се страни. Трябва да има демократични институции, борба с корупцията и свободни независими медии, свобода на словото. В някои държави се наблюдава напредък. Държавите в региона трябва да решат и двустранните си проблеми а, и да преминат а, към добри а, съседски взаимоотношения. А, Европейският съюз трябва да подпомогне държавите в преодоляването на а, техните двустранни напрежения. А, но тези държави трябва да покажат и повече отговорност. Ще завърша а, с изказването, че а, трябва да бъдат преодоляни двустранните а, проблеми преди, да, преди началото на присъединителните преговори. И след това ще поискам думата още веднъж от името на господин Преда. Председателят, благодаря. А, господин Пицела от името на социалистите и демократите а, за две минути и половина. Благодаря, господин комисар. Добре е дошъл и от името на социалистите и демократите. Съжаляваме, че не можахме да обсъдим докладите по присъединяването а, миналата седмица. Привесваме дебата днес. А, приветстваме а, положителното отношение към Македония и Албания. Македония а, показа а, сериозните си намерения да напредне. Там се постигна напредък в политическото пространство в рамките на диалога Жан Моне. Политическата воля на новото правителство е ясна. Албания също така заяви волята си за всеобхватна реформа на съдебната система, заяви своите намерения да се присъедини към Европейския съюз. Албания също така иска да използва а, опита на другите държави и да го приложи. В а, Черна гора, в момента, в който се изпълни всички условия, тя може да се присъедини към Европейския съюз. А, но а, също така има и проблеми по върховенството на закона, независимите институции и свободата на словото. Има и забавяне на отговорите в рамките на въпросника все още има проблеми с ефективното вземане на решение. В Косово има напредък по върховенството на закона, диалога с Сърбия. Това трябва да са част от другите приоритети. Трябва да се решат и граничните спорове с Черна гора. И накрая, ако ми позволите, ще се изкажа и от името на Кати Пири, докладчик по Турция. Преди една година спорен референдум се проведе в Турция по конституционни реформи. 51% подкрепа бяха получени за конституционните реформи. Новата президентска система не спазва принципите на демократичност в общото становище с Юнкер и Могерини вие се ангажирахте да посочите тези проблеми. Европейският парламент беше ясен. Ако новата конституция се прилага а, без демократичен контрол, Европейският съюз трябва да замрази преговорите по присъединяването. Дали а, комисията е на същото мнение една година по-късно? Благодаря, господин а, Прицела. Сега давам думата на господин Танук, Той е докладчик за Черна гора. Много благодаря. Добре дошъл, комисар Хан. И аз приветствам пакета от 7 доклада по процеса на присъединяване на държавите. Самият аз миналата седмица бях в Страсбург за радост проблемите с вашето присъствие бяха преодоляни и сега се радвам, че може с вас да обсъдим проблемите около присъединяването на тези държави. Аз за последна година съм член на Европейския парламент. Обединението кралство ще напусне Европейския съюз, но се радвам, че други държави искат да станат част от Европейския съюз пространство на благоденствие и мир. Македония получи зелена светлина за начало на преговори. Слава Богу, беше преодолян дънната улица, която съществуваше от десетилетия. Същото въжи и за Албания. Мога да кажа най-много за Албания и Черна гора, защото съм докладчик. Беше постигнато споразумение за продоляване на граничните проблеми с Косово. А, също така бяха проведени успешно президентски избори в а, Черна гора. В Черна гора беше постигнат напредък, бяха отворени около 30 преговорни глави, три са временно затворени. По отношение за перспективата за присъединяване от 2025 година на изложено от председателят Юнкер, то ще кажа, че няма график за присъединяването на Черна гора. Надяваме се това да стане в следващите 5 до 8 години. Самият аз не съм привърженик на присъединяването амблок на държави и задържането на процесите в някои от тях заради това но както всяка година ще подчертая, че върховенството на закона, демокрацията, доброто управление, борбата с корупцията и организираната престъпност са наши приоритети, както и свободата на словото и защитата на мълцинствата. Съгласен съм с колегите, които казаха, че Турция е проблематична точка Изслушахме а, представенето на постоянния представител на Кипър за нарушенията а, от турска страна на а, изключителната економическа зона. Турция се опита да предотврати сондажите на европейската фирма Ени, която търсеше газ в кипърските териториални води. Но Турция от друга страна е държава от НАТО, но купува руски ракети. Нахлу в Африн и извърши а, хиляди арести под а, доста съмнителен претекст. Така че, според мен, парламента трябва още веднъж да разгледа правото на Турция да води преговори по присъединяването. Ще спра до тук. Колеги, има някъде около 20 оратори, които искат да се изкажат. Нека да спазвам времето за изказване. Господин Мезерич е следващият мой списък с две минути и половина. Благодаря. Няма да повтарям всичко, което вече беше казано, каза господин Месерич. С всичко, което беше казано, ние приветстваме съвсем определено новите засилени усилия на комисията от миналите миналия септември да направят нещо за Европейския съюз. Ние също така вярваме, че за... стратегията за Западните Балкани може би ще направи точно това и приветстваме също така силния и а, много видим ангажимент на българското предизвик, председателство, извинете, и това осигурява позицията на съвета по Македония и Албания тази зелена линия е всъщност едно от най-важните послания. Според нас, ние приветстваме принципа, макар че трябва да гарантираме никой да не изостава, да не бъде изхвърлен от съответната подкрепа от Европейския съюз, за да може да се извършат тези много важни реформи. Искам да помоля колегите от различните групи, когато до година се води кампания за евроизборите, нека да не се използват тежки думи в кампанията. Това ще избегне някои от проблемите, които имахме на предишни избори. Искам също така да подчертая, че ние напълно подкрепяме изброените приоритети в доклада на комисията и е очевидно правовия ред, върховенството на загона, демократичните институции, глава 22-23 за е, Черна гора са от изключително важно значение. Ние тези е, принципи трябва да се спазват и в Европейския съюз, не само в присъединяващите се страни. Накрая искам да кажа, че ние също така бихме желали да видим подновени усилия в една сфера, която ту се появява, ту изчезва сред приоритетите, именно околната среда, енергейната политика. Виждаме различни истории в различните присъединяващи се страни. Това също трябва да бъде отчетено. Благодаря. Председателя, благодаря господин Месерич. Естествено, ще зависи кои ще бъдат водещите кандидатите, наречените шпицен кандидатен. Френският президент няма да се състезава като шпицен кандидат. Господин Касталдо, благодаря господин председател. Първо, е, искам да кажа, че много се радвам, че този пакет се постави за обсъждане една седмица след одобрението му от парламента. Парламентът трябва да бъде съюзник на комисията. Ние не винаги се чувстваме третирани като истински партньори. В момента се намираме в един критичен период и за Европейския съюз, и за разширяването. Съвсем очевидно е какво става в държавите, които не са на европейска траектория. Също така прилага усилията, които се а, инвестират са значителни. Няма а, елем, няма причина Турция да се смята за кандидат държава кандидат. Това, разбира се, не означава да не се сътрудничи с Анкара. Напротив, по въпросите на миграцията трябва да се сътрудничи, когато съществува рамка, когато има стремеж за присъединяване. Нещата трябва да се променят. Трябва да осъзнаваме вече, че Турция не притежава онова, което е необходимо за държава кандидатка и ние трябва да променим пътната си карта. А сега мислим вече за Черна гора. А, нашите делегации в нашите страни поддържат, че ние трябва да продължаваме по същия път, със същата амбиция. След това има и една държава като Сърбия, която а, може би ще трябва да преразгледа някои елементи в своята поз, позиция. В различните държави в Западните Балкани се отчита различен напредък, има различни политики. Много се радвам, че господин комисар ще отвори, ще открие преговори с Македония, с Албания. Балканите са част от Европа, те ще бъдат част и от Европейския съюз на бъдеще. Това изисква да бъдем твърди, когато водим преговори по 33-34 глава и там да се налагат специални условия за конкретни съответните държави. Благодаря на колегата Касталдо. След координаторите дойде реда на докладчиците и, и сега докладчика за Сърбия, господин Дейвид Макалисте, две минути. Драги Йоханеш, ще се опитам да бъда колкото е възможно по-кратък. Ще започна с това, че през уикенд четох докладите, приветствам тези доклади за различните държави, но те показват, че разширяването се основава на съществуващите критерии. Напълно съм съгласен с вашата оценка за Сърбия и Черна гора, които са водещи кандидати, Белград, да прие важни реформи, но те са в но, но реформите в, в, в сферата на върховенството на закона са важни. Присъединяването не е самоцелен процес, те са то е част от един по-широк контекст на реформи. Аз като парламентарист искам да подчертая значението на парламентарния контрол в Сърбия. И накрая приветствам инициативата на президента Вучич да започне вътрешен диалог за вътрешните отношения между Белград и Прищина. Ние много добре осъзнаваме това. Ние знаем, че Сърбия и Косово би трябвало да се ангажират по-задълбочено с диалога. И последната ми бележка ще започна да работя по първата редакция на моя доклад на Европейския парламент и Сърбия. Ще го обсъдя с секретарията. Първата чернова вероятно ще бъде представена преди лятото а, за приемането му ще бъде в през лятото. Сега давам думата на госпожа Шлайн. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Аз всъщност днес говоря от докладчик за Албания, който не може да бъде тук. Ние приветстваме Европейската комисия и нейната препоръка да открие преговор за присъединяване с Албания. Албания заслужава тази положителна препоръка, защото започна сериозна съдебна реформа. Този процес, разбира се, продължава, но въпреки това ние вече наблюдаваме положителното му въздействие върху някои ключови сфери, което ще доведе до прогрес в основни приоритети, именно борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Трябва да се запази инерцията. Съдебната реформа ще продължи и през следващите години, защото всичко това е дългосрочен процес, но политическата воля да се ангажира е, е, на местно ниво с тези промени е много важна. Опитът на Албания с такива сложни съдебни реформи ще бъдат полезни и за други държави в региона. Европейската комисия много внимателно оцени напредъка във всички основни приоритети, е, предвид вече постигнатия напредък е, е, трябва да се учете задълбочаващата се реформа. Можем да се съгласим с наблюдението на комисията за продължаваща политическа поляризация в страната. Силна позиция, която упражнява ефективен парламентарен контрол и това ще бъде благотворно за страната. Невъзможно, не, неотменимо е да се работи по този въпрос. Албания трябва да продължи да играе конструктивна роля в региона, да допринася положително към а, а, целите. Това ще продължи да бъде от изключително внимание за стремежите на страната. Благодаря, госпожо Шлайн, от името на господин Флекенштайн. Следващия докладчик е господин Зелимович, който ще говори вместо господин Вайгел. Благодаря, господин председател. Господин Вайланд би искал да подчертая от името на нашата група, че ние подкрепяме препоръката на комисията до съвета и смятаме, че зелената светлина за откриването на преговорите ще стимулира Македония да реши а, дълг, отдавна тлещия конфликт за името с Гърция, да определи приоритетите на реформите с една задължителна рамка за бъдещия напредък. Македонското правителство успешно води, война, води сътрудничеството с съседни държави, между етническите противоречия, политическата атмосфера в страната е по-свободна. Значителен напредък беше постигнат в съдебната реформа, в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. И правителството в Скопие заслужава похвала и ускоряване на а, преговорите във връзка с функциониращата пазарна економика. За по-нататъчното стабилизиране на политическата ситуация ще бъде необходимо да се установи пълно сътрудничество между правителствената коалиция, евроатлантическото бъдеще на страната. Ние ще се радваме да а, постигнем едно сътрудничество в духа на Жан Моне и това ще бъде показано в, а, през май. Следващия докладчик ще бъде господин Кукън за господин Преда за Босна. Но тъй като говорихте една минута по-дълго, сега ще имате минута и половина. Благодаря. Доста време мина след приемането на последния пакет за разширяването и отбелязвам промяната в атмосферата от европейска страна. Ние сме по-отворени към Западните Балкани. Осъзнахме колко е важно да се даде една внушаваща доверие перспектива на всички държави в региона. Аз наистина се надявам, че 20, 20, е, до 25 та година ще бъде една реалистична перспектива за другите държави, ако те сериозно прилагат реформите, особено засилването на върховенството на закона и основните права, борбата срещу корупцията, която все още е ендемична в региона, трябва да бъде приоритет. За Босна и Херцеговина доклада подкрепя потвърждава забавянето на реформите поради политическо несъгласие. Това трябва да даде възможност на политическите елити да обърнат тенденцията. В Босния и Херцеговина желанието е да получат статут на присъединяваща се страна скоро. Макар, че това е изборна година, изискванията трябва да останат в центъра на вниманието. Напълно споделям усещането за спешност в изборното законодателство. Надявам се, че ще се намери компромис своевременно и че усилията, които ще се приложат, ще, до... ще постигнат резултати. Това казва Кристиан Преда. Благодаря. Сега преминаваме през координаторите, докладчиците, ръководители на делегациите и заинтересованите колеги. Имам. Искам просто да, да, да не използвам никого. Мистер Фрунзулика, мистер Мавридис, мистер Фройнд, мис Валеро, мистер Мезерич и мистер Хаджигоргио. Missed anyone? Изпуснал ли съм някого? Председателите на делегациите. Аз просто не съм учил математика и не разбирам системата, ама вие говорихте вече. Добре, това беше. Добре, ще можете да говорите още веднъж. Някой друг, който тук се явява в няколко битности. Йоханес, имаш ли време до полунощ? Е, добре, ще трябва да закрием заседанието в 7. Нека да се опитаме, за да може комисаря Хан да отговори на всичките ви коментари. Искам да дам думата на всички по за минути и половина. Започваме с госпожа Зовко. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Благодаря, господин комисар. Просто искам да запитам е, какъв е въпросът. Това е един голям въпрос. Ето ме, тук съм. Какъв беше въпросът след изслушването в Американския конгрес за ситуацията в Босния и Херцеговина? Комисията подготвя ли се за възможен успех в Босния и Херцеговина след изборите през октомври? Има ли предложения, които противоречат на решенията на а, Конституционния съд, доклада на господин Палмър в, пред Конгрес според Държавния департамент дава по-голяма свобода. Искам да ви помоля да питам какви са мерките, които подготвяте за Босна и Херцеговина след изборите през октомври, ако има неуспех. Господин Пицула. Благодаря, господин председател. Искам да кажа само няколко думи, защото съм председател на две делегации с две държави, Босния и Херцеговина и Косово. И това са неща, които трябва да се кажат пред тази аудитория. След няколко след едно изоставане, сега Босна и Херцеговина получи въпросник, но тя е на дъното на присъединяването. Босна и Херцеговина работи в държавната си администрация, има напредък в борбата срещу организираната престъпност, съдебната реформа, продължаващия политически натиск срещу журналисти и техните права за а, за свободата на изразяване. Липсата на интерпарламентарно сътрудничество доведе до застой в отношенията между парламента на Босния и Херцеговина и Европейския парламент. Допълнителни парламенти с липсата на компромис не може да а, се постигне споразумение, когато държавата се отдалечава от Европейския съюз. Благодаря на господин Писал. Сега преминаваме към господин Месорич, който също е в друга а, битност. Uh, uh, да, също замествам колегата, който uh, uh, в момента е в Косово и не може да присъства лично. uh, Комисарят вече е, посочи, че е, във връзка с Косово напредъкът е слаб, недостатъчен, затова е, е там продължават реформите и ние призоваваме за това. Въпросът е и е, усилията да водят до практически резултати. Е, борбата срещу организираната престъпност е, е също показва известни резултати, е, най-вече във връзка с независимостта на органите за наказателно преследване. Е, е, и е, съдебната система. Трябва да продължат усилията за борба срещу корупцията, но това въжи според мен не само за е, Косово, но за всички страни от региона. Международното право е изключително важно. То трябва да се зачита особено което става дума за Косово, но което се стреми да стане част от международните организации. Би, би трябвало по един много последователен начин да се е, спазват всички тези е, правила. Е, е, в околната среда може да се каже, че почти никакъв напредък не е постигнат, а това е много важно за докладчика, който е възпрепятстван да присъства, но ме не товари да каже това further speakers in the group. Shall we go now И така, Обединената левица, господин Хачи Геркел. Благодаря. Първо ще изразя, ще дам израз на желанието за преговорите с между Гърция и а, бивша Югославска република Македония е, ще доведат до желания резултат. Резултат, който ние всички желаем. А, да, ние знаем а, как стоят нещата а, с Македония. А, виждаме напредък и в преговорите. А, Хубаво е все пак да обърнем внимание на някои аспекти от състоянието в страната. Господин Хан вече от 9 години е в комисията и знае, че по отношение на Турция сме предприемали многократно различни действия, резолюции, призиви, доклади, в които настояваме да се промени поведението на Турция, но времено Турция като че ли не полага никакви усилия, а такмо обратното – 600 деца под 3 годишна възраст са на улицата в Турция. Жени с деца под 3 години биват задържани. Да. Има стотици такива малки деца под 3 години, които са по затворите. Е, жени с такива деца са затворени. Е, е, е, и освен това, е, когато говорим за Турция, няма начин да изпуснем проблемите с е, Кипър. Е, е, за съжаление, е, е, тези събития, е, които се случват и до сега, е, ще е, се отразят на отношенията ни с Турция. Е, Госпожа Калниета, благодаря. Поздравявам пакета. Хубаво е, че има прогрес в развитието на Македония, на Албания и по този начин ние отваряме една съвсем конкретна перспектива за двете страни в рамките на 5 години. Ето това вече е действително нещо много значимо според мен. Процесът е, е, е, би трябвало да доведе до решаване на проблеми като корупция, като организирана престъпност, като избирателни нередности и измами. Това на практика отваря вратата за едно по-добро развитие на целия регион Западни Балкани. трябва при всички положения да а, а, си даваме сметка, че е, едно, една по-добра перспектива и ясна перспектива а, за присъединяване или започване на преговори а, а, с първите кандидати, които да се нямаме, че 25-та година ще приключат а, успешно. В крайна сметка ще спрат и някои незаконни усилия за упражняване на влияние в региона. Господин Фонзолика. Благодаря, е, господин председател, уважаеми колеги. Намираме се в е, уникална ситуация. Не е само три, шест страни от Западните Балкани показват добри резултати. И това очевидно се е, дължи и на усилията, предприяти от България като председател и Австрия, и Румъния, и Германия, Харватия, всички ние се стремим да създадем по-добри условия за хората, живеещи в Западните Балкани. Последната среща на върха е в Лондин, в Лондон, показа, че в крайна сметка решаването на проблема с името на Брюм е, така да се каже, може би най-същественият проблем за бъдещото развитие на целия регион. И тъй като става дума за едно име, което в крайна сметка е, са винаги ще бъде името на е, е, Брюм, може би не е зле да се направи референдум. На това би било много важно и за Гърция в крайна сметка правителството Сириса може би трябва да помисли за това. При всички положения пакета отваря една възможност за един невероятно важен за целия Европейски съюз процес на присъединяване. Много важен момент за целия Европейски съюз. Въпроса и проблема Сърбия-Косово би трябвало също е, да се ръководи най-вече от това, че става дума за целия процес в този регион, не само за Косово и за Сърбия. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Валеро има думата. Благодаря ви. Е, Имам въпрос като господин Хан във връзка с Турция. Турция все повече се отдалечава от Европейския съюз. А ние все още сме партньори и то важни партньори. Как трябва да разбираме в крайна сметка е, написаното от комисията в е, доклада за Турция във връзка с е, усилията на Турция за присъединяване и преговорите за присъединяване. Какви са следващите стъпки по отношение на Турция? Добре, чуваме, че така и четем е, едни такива изрази, умерен напредък, е, е, незадоволително състояние и така нататък. В много сфери всъщност Турция е много напреднала, но по съществени критерии не отговаря на очакванията. Е, и как смятате да действате? Е, смятате ли, че последните инциденти дават основание да се прекратят изобщо е, отношенията с Турция? Господин Ковачев има думата. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря първо на нашия комисар Хан за информацията, която ни предоставя и за пакета. Първо въпроса каква е реакцията за е, гръцката позиция? Да, за започване на преговорите, но не за присъединяване към НАТО. Е, е, Добре, е, аз се надявам, че действително много скоро ще има е, е, начало на преговорите с Македония и Албания. И освен това, срещата на върха в София и други колеги също ще го кажат би трябвало да отправи едно съвсем ясно политическо послание не само към страните от региона, но и към другите важни играчи за и аз много се надявам, че е, идеалният случай ще бъде, е, е, така да се каже, огласен в София 28 плюс 6. Е, е, това ще накара е, тези пет страни, които остават на Западните Балкани, за които все още нямат съвсем ясна перспектива, да предприемат е, е също е, е, много усилия. Е, е, и да признаете Косово, защото е, е, и това е, както вече стана ясно, един съществен проблем. Аз знае, че комисията и госпожа Могерини полагат максимални усилия, но може би бихме могли да направим още маничко. Благодаря. Господин Мавридис. Um, <clears throat> I think my colleague makes uh, my first comment uh, да, благодаря. Съгласен съм 100% с а, написаното. А, чудесно е, че а, комисията се опитва да а, тласне напред Западните Балкани и да а, стъпи върху напредъка. Но а, миналата седмица имаше коментари от а, господин Юнкер и от госпожа Могерине. А, че някои други страни, като Русия, може би Турция, вече са е, навлезли в този регион и упражняват влияние. Дали ние не се забавихме малко? е, как ще променим ситуацията в това отношение? Как ще е, играем по-важна роля там? И още нещо във връзка с Турция – Смятате ли, господин комисар, че там има е, в Турция независима съдебна е, система? Е, при управлението на Ердоган, да, добре, е, има а, е, е, прияти 3 милиона а, бежанци, поне такава цифра се цитира, но също времено турските а, действия създадоха, а, така да се каже, и 200 мигранти и бежанци от този регион. 200 хиляди, пардон. Дали нашата стратегия по отношение на Турция е задоволителна и достатъчна за момента? Господин Дели е следващият оратор. Да, благодаря, господин председател. Аз приветствам доклада, но ми се ще се пак да чуя реакцията на комисаря по забележката на президента Макрон във връзка с разширението за това, че той е разочарован от реакцията на политиците в региона. Е, дали е, е, така, е, има основание да се мисли за това, че ситуацията се връща към 2014. Е, Някои колеги говориха за достоверност на Европейския съюз и правдоподобност на това, което казва Европейския съюз по отношение на, на разширението. Именно за това става дума, защото това съобщение на френския президент два месеца преди публикуването на стратегията и с оглед на всички огромни усилия, което полага българското председателство, както и много други страни, които също се стараят да ускорят процеса на разширяване, дали е, бихме могли в крайна сметка да приключим с реформата в Европейския съюз е, е, паралелно с присъединяването. Ние се нуждаем от стабилност в този регион, както и в целия Европейски съюз. Така че, разглеждайки по-комплексно цялата проблематика, ще ми бъде интересно да чуя вашия коментар. Господин Фройнт е последния оратор. Имате думата, съгласно моя списък. Благодаря, господин председател. Ще се върна на това, което един от моите колеги и приятели каза, че положителните резултати от е, е, пакета ще е, бъде свързан вече с промените в съвета. По отношение на Франция, бъдещия председател, трябва да кажа, че субсидиарност, гъвкава сигурност, Брексит, очевидно ще бъдат основни теми по времето на австрийското председателство. Естествено, че ние проявяваме определени интереси и към процесите в Западните Балкани. Така че, господин комисар, ще имате ли възможност по някакъв начин да повлияете на австрийското правителство, така че да включи в своите приоритети Западните Балкани? най-вече Австрия, която е свързана и в своята история с голяма част от страните в, тези, в този регион, би трябвало в крайна сметка да е заинтересована от едно добро развитие. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Не. Тогава давам думата на Йоханес Хан, който ще се постарае да отговори на колкото е възможно повече въпроси. Е. Благодаря. Ще се опитам да кажа малко повече за Турция. Ясно е, че всички оценяваме положението по един и същи начин. Имаме и позиция на държавите членки доколкото знам има една, държ... една единствена държава, която е, изцяло иска приключването на всякакви по-нататъчни преговори. За всички останали е ясно, че трябва да оставим е, една отворена вратичка. Но, както вие казвате, трябва да се адаптира финансирането за предприсъединителния период. Трябва да сме по амбициозни в а, нашия междинен а, преглед. А, и това трябва да въжи за всички съзаконодатели. законодатели мисля, че а, имаше 1 милиард плюс 75 милиона, а, с които бяха обвързани с а, условия, които трябваше да бъдат а, съкратени. Сега не бива да се преварваме в урязването, просто трябва внимателно да градим взаимоотношенията си с а, Турция. Очевидно, преговорите по присъединяването са в задънена улица. И когато казвам, че Турция е ключов стратегически партньор и съсед, трябва да отчетем както географското положение, така и населението, големината на държавата, геостратегически съображения, външни опасности. Има много причини, ние да се интересуваме от Гърция и идващите а, избори, които са диктувани от економически съображения. Искам да кажа, че економическата ситуация в Турция става все по-сериозна. Това не е в наша полза, а, защото економическата и финансова нестабилност на Турция може да се превърне в заплаха за нас. Така че това не е от интерес за нас. По тази причина предлагаме, ако политическата среда е благоприятна, да започнем преговори по доизграждането на митническия съюз. Това ще бъде от взаимен интерес както за Европейския съюз и държавите членки, така и Турция ще имат полза от е, едно по-обхватно митническо споразумение. Но идните избори и по-специално кампанията в, и надявам се не извън Турция, Надявам се те да не обтегнат а, още повече взаимоотношенията между Европейския съюз и а, Турция. Ердан и неговите приятели започнаха провеждането на тази кампания и през последните месеци видяхме индикации, че можем да намерим така една по-разумна основа на нашите взаимоотношения. Има, разбира се, и а, такива зони, в които е, има а, критика, както на правата на, на човека, така и а, гранични а, конфликти. Те засягат както Турция, така и други важни съседни държави. Но не бива да забравяме, че по тези съображения съветът прие заключенията, които, до които достигна във връзка с проблема с името на бившата Югославска република Македония. Надявам се да се стигне до решение в близко време. И това решение, според мен, трябва да поправи пътя към началото на преговори с Бюрм Това ще бъде важно а, както за държавата, така и за, а, за обществото и за целия регион. Питахте ме за Косово. Разбира се, че има и проблемни а, събития като например екстрадирането на шестима граждани в Турция при нарушение на основни права и върховенството на закона. но всъщност Косовския парламент трябваше да приеме разпоредби, които да решат а, граничните спорове спорове. Това беше част от нашата европейска стратегия, а именно, че няма да приемем нови държави членки, които имат нерешени гранични спорове. Това също, как да кажа, влива енергия в а, а, диалога. От а, гледна точка на Косово, а, Сърбия има по-голям интерес от решаването на спора. Аз смятам, че и двете страни ще имат полза от е, направно обвързващо споразумение. И двете страни ще получат тласък. И се надявам това да бъде разбрано в всички столици от региона. За Босна и Херцеговина. Не искам да спекулирам с а, ситуацията, а, която би настъпила, ако изборите не се проведат а, по законен и надлежен начин. Ако тези избори не бъдат проведени според международните стандарти, разбира се, това ще се отрази на международната репутация на държавата а, ние ще се стремим да работим за постигнането на споразумение, но всеки политически играч от ключово значение за държавата трябва да поеме своята отговорност. Ако взема разговорите си с а, млади хора, но и с обикновени граждани в Босна и Херцеговина. Всички те ме молят да изразим своята подкрепа за европейската перспектива на Босна и Херцеговина. А, гражданите се страхуват, че изостават в сравнение с останалите страни от региона. Така че трябва да се стремим към намиране на решение, като имаме предвид и а, различните интереси, а, деликатността на проблемите на а, различните етнически групи. В крайна сметка трябва да се стремим към решение, което е ориентирано към Европа за Косово. Както казах, ние ще помагаме, но основната отговорност е на местните заинтересовани страни и играчи. И трябва да сме сигурни, че а, действително заинтересованите страни а, са искрени в своите усилия. По отношение на австрийското председателство, аз мисля, че Западните Балкани са а, основен дял от а, дейностите. Мога да попитам външния министр на Австрия дали може да се организират а, общи делегации, които да посетят региона. Може да говорим също така и с Харватия, Финландия. Германия. Така че смятам, че никой няма да има нещо против, защото това принципно е положително развитие. Във връзка с срещата на върха в София, както направихме с срещата за източното партньорство, ще се съсредоточим върху конкретни резултати и върху стремежите към европейско членство на държавите от региона. Трябва да поставим акцент върху по-добрата свързаност, не само транспортна, но и от енергийна гледна точка, цифровата свързаност също е важна. Всичко това е свързано с економическото развитие на региона. А, тук а, има много трудности и голям а, потенциал. Аз не съм а, единственият, който смята, че а, напредък в економиката ще доведе почти незабавно а, до положителна промяна в върховенството на закона. А, и разбира се, че искаме стабилни резултати в а, определени области. А, искаме съдилищата на първа и втора инстанция да работят по-добре, а върховните съдилища трябва а, да дават по-сериозни насоки във връзка с сложни случаи. А, но първата и втората съдебна инстанция са онези, до които имат допир гражданите. Има малко случаи, които стигат до върховните съдилища. Така че независимостта и прозрачността в съдебната система са сред основните качества, основните достоинства на първо и второ инстанционните съдилища. И след това може да се мисли за възможна децентрализация, за подобряване на резултатите на а, местните а, власти, техните представители. А, може би ще трябва да обърнем на тези въпроси повече внимание, отколкото до сега. Много предприемачи вътре и извън региона говорят, че корупцията се шири на местно и регионално ниво. Така че напредък като цяло в държавите е свързана много тясно с напредъка на местно ниво. За Сърбия. Изготвихме нашата оценка Сърбия е ключов играч в региона. Президентът смело води диалог, готов е да го води и на вътрешно ниво по по-осъзнат начин, отколкото в миналото. За нас това не означава обаче, че загърбваме и не обръщаме достатъчно внимание на проблеми, свързани с върховенството на закона. Има споразумения, поети ангажименти, които трябваше да се изпълнят до края на 2016 година. Сега е 2018 година и все още чакаме за тяхното изпълнение. За Сърбия е важно да осъзнае, че трябва да спазва ангажиментите си. Но трябва да е ясно, че не е достатъчно да се постигнат добри резултати в една област, а друга да не получава достатъчно внимание. И накрая попитахте ме за реакциите на речта на президента Макрон. Аз смятам, че Факта, че споменахме една дата, която е ориентировачна, годината 2025 година, говори добре за нашата стратегия. Имаше реакции за това, в смисъл такъв, че ситуацията става по-конкретна за всички в региона и извън него. Беше безпроблемно да се обещава европейска перспектива до сега, защото беше някакси неконкретно и нереалистично. Сега нещата се промениха и а, факта, че има загриженост е съвсем обясним. Така че смятам, че а, нашата стратегия има като резултат положително напрежение в региона. За правителството е ясно, че трябва да работи много. Гражданите знаят, че е важно онези, които вземат решение да постигнат резултати. Но и за европейските държави членки има положителен ефект. За нас е ясно, че а, трябва да подобрим, да усъвършенстваме вътрешните си процедури за вземане на решение, така че да бъдем повече проактивни и по-малко реактивни. И по тази причина комисията през есента ще представи предложение за области, в които ни смятаме, че може да се премине от вземане на единодушно решение към вземане на решение с квалифицирано мнозинство. По този начин ще бъдем повече проактивни, ще можем да а, инициираме и да управляваме процеси. Така че от а, глобална гледна точка, а, от а, регионална а, гледна точка, можем да постигаме е, по-добър резултат. Така че ясно е, че е нужна дискусия и в Европейския съюз. Но аз съм благодарен на президента Макарон, защото също вярвам, че двете неща трябва да се правят успоредно. А не да чакаме с години да се да постигнем съгласие за нещо и след това да продължим процедурата по преговаряне. Така че смятам, че всъщност това беше едно положително градивно напрежение, от което ние имахме нужда от натиск, който да ни задейства нас, да разберем къде има пространство за подобрение и кои проблеми трябва да бъдат обсъдени на първо място. И накрая към нас, така за вътрешна а, консумация. Ако очакваме нашите партньори да спазват своите ангажименти, трябва и ние да бъдем а, достатъчно надежни а, и да се придържаме към а, ангажиментите си. До сега бяхме а, така нареченият мек а, играч и нашата отговорност а, и отчетност а, нашата надежност беше сред най-големите ни плюсове. Така че аз бих а, ви помолил в качеството си на евродепутати да започнете този дебат в а, вашите държави, защото това е изключително необходимо и ще бъде предварително условие за всяко бъдещо разширяване, но трябва да бъде направено успоредно. Така че искам да ви благодаря както за вашия продължителен интерес, така и за вашата подкрепа. Знам, че една част от вас бяха доста активни в някои държави и накрая ще повторя моето мото. Ще бъда изключително щастлив, ако Европейският парламент открие свои представителства в държавите от Западните, Българи, а, в Западните Балкани за да подготви почвата за парламентарните процедури. това ще бъде от ключово значение за държавите, които ще се присъединят към Европейския съюз. Уважаеми колеги, преди да скочите и да си тръгнете, нека да кажем няколко неща. Става дума за събитията от миналата седмица в Страсбург. Позволете ми да кажа нещо, нещо съвсем ясно. Не комисар Хан решава каква ще бъде програмата на колегията. Други решават. Още в самото начало бях убеден, че ще, ще да бъде добре да се представят докладите за разширяването в Страсбург. Ако нямате нищо против, аз ще изпита, ще напиша едно писмо на председателя Юнкер за следващия пакет по разширяването да се случи в Брюксел. А, а, кой ще говори през април 2019 година този път Макрон говори много дълго, защото следващия доклад ще бъде представен през април, евентуално, и нека следващото представяне да бъде в Брюксел. Искам да благодаря на комисаря Кан за това, че дойде той тук. Беше много ценна размяна на мнение, която ще сложи началото на нашите доклади тук в Европейския съюз и нека да направим разширяването успех. Благодаря ви. Закривам заседанието.